Uh, well, good morning, everybody, um, and uh, welcome to uh, our June meeting. Добро утро! Приветствам всички ви с добре дошли. Предстои ни работа днес през целия ден и утре също ще работим по много досиета. Приветствам всички, които са в залата, а също и онези, които са се свързали вече по интернет с нас и ни слушат. Сърдечно приветствам и господин Нолейсон, датски министр. Ще говоря от името на датското председателство на съвета. Ако по-късно ще го представя отново. Сега, нека да се насоча към програмата ни. Според проекта за дневен ред, ще трябва да направим някои промени в реда на точките, по които ще работим, предвид на присъствието на докладчиците. Надявам се всички разполагате с екземпляр от дневния ред. И така, днес след обед първата промяна на господин Ческовски ще дойде в 3 и половина. Ще говори по становището за повторно използване на информация от публичния сектор. Това го разменяме с госпожа Крими, защита на личните данни, което ще бъде в 4 часа в четвъртик след обед. Това е първата промяна, която настъпва в нашата програма. Престои още една промяна. Госпожа Вайскепс, ниво на шума при МПС във връзка с времето за гласуване. Сега за утре в 9.30 ни предстои важно гласуване по няколко становища. Моля да присъствате. Координаторите ще заседават на 21 януа, а, извинете, юни в 5 часа. Ще прегледаме всичко, което се е случило междувременно през последните 6 е, месеца. Сега, нека да ви покажа последния бюлетин, който връчвам и на господин министра. Ако влезете в вебсайта е, на нашата комисия, ще можете да си изтеглите електронната версия. В нея има и връзки към цялата документация. Ако ни подадете вашия имейл адрес, ще ви го изпратим, така че ще разполагате с него в електронната си поща. И съм сигурен, че кабинета на господин министъра ще се абонира също за този бюлетин. И така приемам, че Дневният ред е прият. Предстои да работим по много досиета. И онова, което е останало от 30 от 31 май, като протокол също се приема. След това дълго въведение, за което се извинявам на господин министра. Сега отново позволете да приветствам сърдечно, с добре дошъл господин Олесон, датски министр по стопанската инициатива и растежа. Той дойде при нас, за да сподели своите размисли относно датското председателство, което ние намираме за особено успешно. Преди време се запознах с господин министъра и искам да кажа, че особено оценя неговата последователна подкрепа по работата на нашите досиета. По няколко повода се Срещнахме с него тук в Брюксел и в Копенхаген. Знам, че и някои от колегите тук също са се запознали с него. Тази успешна работа, господин министр, се дължи също и на способностите на вашия екип. крайна сметка, досиетата, по които работим, са от особено значение за, не само за комисията, но и за Европа. Днес съм си сложил датската вратовръзка и ще си я запазя в гардероба, разбира се, като спомен от един особено конструктивен период на нашата работа. Заместник-председателят ни тук, колежката от ляво, пък си носи датското шалче. Още веднъж за нас е удоволствие да ви приветстваме тук. Очакваме да споделите с нас вашите мнение. Разбира се, очаквайте и въпроси от колегите. Заповядайте, имате думата. Mange tak for, for velkomsten, og, og tak fordi има for at tilbage. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността, която ми давате да се явя пред вас във вашата комисия. Всъщност всички знаете, че е много по-лесно да дойдеш и да говориш в началото на председателството, а в края е доста по-трудно, когато трябва да се посочи дали направените обещания са били изпълнени. И така, какво осъществихме от обещаното? Радвам се, че мога да заявя пред вас, че доста напреднахме в сферата на вътрешния пазар и защитата на потребителите. Това беше възможно, защото ние доста добре си сътрудничим с вашата комисия и с вас, господин председател Харвар. И беше истинско удоволствие да работим с вашата комисия и с Европейския е, парламент. По време на нашето председателство Европейският съюз преживя тежка криза. И това беше, вероятно, основното предизвикателство пред нас, най-голямото. Знаем, че тази криза все още не е отминала, но се стремим да управляваме проблемите, които стоят пред нас. Както и обеща, датското председателство се постара да постигне конкретни резултати, които да засилят на Европейския съюз. Растежът и финансовата консолидация са двата основни стълба, които ще позволят да излезем от кризата. И именно в тези две насоки беше съсредоточена нашата дейност. По отношение на растежа, като председател на съвета по конкурентоспособност, акцента беше поставен на телекомуникациите, далеко съобщенията и транспорта. Благодаря на комисията, която внесе акта за единния пазар и 12-те нови инициативи, които ще доведат по-голям растеж в Европейския съюз. Тези нови инициативи за вътрешния пазар бяха лансирани текста на комисията е от възлово значение за председателството и ще се постараем да извлечем максимални резултати. Надяваме се по три теми да постигнем приемане на първо четене. Имаме споразумение по регламента за стандартизацията и очакваме приемане на първо четене както и по социалните предприятия по време на датското председателство. Надяваме се също така да се постигне споразумение и по три още аспекта улесненията, свързани с, свързането на Европа и резолюция за решаване онлайн на конфликти потребители. Радваме се, че комисията ще може да изготви нов текст в много кратки срокове за акта за единния пазар. По отношение на ревизирането, преработването на директивата за стандартизацията, мога да кажа следното. Постигнахме политическо споразумение с другите институции по този въпрос, така че този регламент вече да може да бъде прият. Е, добър компромис беше постигнат, така че да бъдат по-ефективни, е, по-гъвкави тези стандарти, които да улеснят дейността на предприятията и да се улесни участието в изготвянето на стандартите. Фазата за стандартизация ще бъде съкратена, което е, много скоро ще намери отражение в сферата на обществените поръчки. Това означава, че технологиите и а, разпоредбите ще бъдат много по-предвидими за предприятията. А, по този начин тези предприятия ще бъдат по- с по-висока производителност, ще осъществяват по-значителен износ. Европейските стандарти ще дадат възможност за хоризонтално действие извън границите на Европейския съюз. Възползвам се от възможността да благодаря на господин Харбър, на госпожа Коми и на всички докладчици в Сянка за отличното им съдействие за нашето отлично сътрудничество по време на преговорите. Средните и малки предприятия играят много важна роля. Но кризата силно затрудни достъпа до а, капитала на тези предприятия и предложението за създаване а, на фондове за рисков капитал ще а, бъде в полза на средните и малки предприятия, ще им осигури по-лесен достъп до рисковия капитал. Тези две предложения, съвместни предложения, ще подобрят и качеството на живота на най-уязвимите групи в Европа. Ние очакваме по време на председателството постигане на бързо споразумение с Европейския парламент. Също така потребителите трябва да, да се ползват добри условия в рамките на вътрешния пазар, да осъществяват и експортна дейност, но ние установяваме, че някои държави осъществяват онлайн сделки 40%, а много хора не а, искат да се ползват от този вид търговия. Други пък ползват само национални сайтове, за онлайн търговия, а не европейски. И това предложение се надявам да бъде прието в съвета, така че да се възползват всички потребители при решаване на спорове. Мерките за осигуряване на безопасността на електронните транзакции – ще се опрати на системите, които добре действат до този момент. Особено важно е всички системи да отговарят на основни стандарти. кипърските колеги ще продължат дейността по това предложение и съм убеден, че кипърското председателство ще доведе до успешно споразумение с вашата комисия по този въпрос. Работихме и по модернизиране, усъвременяване на разпоредбите, свързани с обществените поръчки. Постигнахме споразумение, доста напреднахме по време на датското председателство в съвета по този въпрос, който е от съществено значение за Европейския съюз трябва да имаме общи разпоредби, свързани с обществените поръчки. Основната задача за нас беше упростяване на тръжните процедури, равнопоставеност при конкуренцията. Също така насочихме дейността си и върху многостранната роля, която играят обществените поръчки да е, се съсредоточи е, действието и, е, върху промишлеността и в социалната сфера. Разработихме групи пазари, които да отговарят на тези критерии. Приехме доклад за напредъка в тази сфера и някои от тези елементи ще бъдат включени в окончателното предложение. Предложихме разширяване на преговорни, процедурата за преговаряне, за договаряне и очакваме предложенията на комисията, така че услугите от общ интерес и от общ социален интерес да бъдат включени. Надяваме се, че кипърското председателство ще продължи отличното сътрудничество с вас. Мобилността на гражданите е друг важен аспект. Възможността да се работи и отвъд а, границата на Европейския съюз е изключително важно. И а, преразглеждането, съвременяването на директивата а, ще доведе а, до подобряване на ситуацията. А, това се отнася и до директивата за професионалните квалификации и изготвихме много хоризонтални разпоредби. По време на заседанието в края на май стана дума за европейския паспорт за квалификации. И така работим за намиране на решения както за работодателите, така и за работниците. Това не е лесно, разбира се но изискванията трябва да бъдат високи и ние сме убедени, че вашата комисия ще даде приоритет именно на този аспект. Убеден съм, че напредък, осъществен по време на нашето председателство, ще доведат в кратки срокове до споразумение. Поставихме ударението и върху директивата за счетоводството. Искаме да облегчим административния товар за предприятията. А, и а, се налага да се гарантира по-голяма прозрачност в четводната сфера. А, скоро ще приемем това предложение заедно с парламента и се надявам, че парламентът ще допринесе за бързия напредък по тази тема. Датското председателство прие разпоредби за по-добро законодателство, по-специално вътрешния дигитален пазар. Много е важно това законодателство интелигентно да се прилага, така че да бъде в подкрепа на растежа. Още през началото на тази година беше прието законодателство за рамковите е, разпоредби, включването на гражданите, което ще допринесе за растежа на предприятията. Много е, е важно инициативите, които сме, по които сме постигнали споразумение, да бъдат действащи на практика, при условия на ефективност и прозрачност, така че и гражданите, и предприятията да могат да се възползват от правата и задълженията на вътрешния пазар. Датското председателство по време на неформалния съвет в Копенхаген през февруари подчерта значението на електронната търговия. Интернет търговията трябва да се удвои до 2015 година. През 2016 година трябва да се премине и към европейски обществени поръчки. Заключенията, прияти на 30 май, потвърждават тези крачки, направени напред. Работихме и по модернизирането на вътрешния пазар, както и по инструментите, които съществуват, така че да бъде оптимална тяхната, тяхното действие. Заедно с Европейския парламент имаме е, политическо споразумение за приемане при първо четене. Систем за по административното сътрудничество извън границите на Европейския съюз. Радвам се, че все повече е, обществени органи е, ще се включат и ще разширят действието на тази система и е, върху други сектори. Благодаря на господин Дил Билан и на докладчиците в Сянка за а, е, тяхното активно участие. Искам а, е, също така да а, спомена и за друга важна инициатива Roaming 3. Надяваме се на приемане на първо четене на този текст. Знаете, че е, гражданите имат достъп до мобилната телефония и за обмен на информация на разумни цени. Това е основен приоритет. Също така искам да спомена и е, за е, реформирането на системата на европейския патент така че да се намери решение на този е, въпрос. Е, по време на нашето председателство е, работим за постигане на споразумение в тази сфера до края на нашето председателство, като спазим сроковете, които ни бяха наложени от държавните ръководители. Има все още висящи въпроси, но те са изключително трудни и трябва проява на силна воля, за да бъдат решени те. И в заключение, нека отново да благодаря на председателя на комисията и да изкажа своето удовлетворение от решенията за единния патент и регламента за писмения превод, свързан с този пакет. Благодаря за вашето сътрудничество, за вашата ангажираност и добра воля по всички въпроси, които бяха предмет на вниманието на датското председателство. Ние трябва а, да доведем до излизане от кризата Европа. Благодаря ви много. Сега ставам на ваше разположение, ако имате въпроси към мен. Well, благодаря, господин министър. Е, за този много полезен преглед е, на работата на вашето председателство. Е, с голям интерес изслужихме служихме темите, особено европейския патент. Имаме седем души, които са се записали за изказване. Имаме до 10.15. Ще групирам въпросите на три части може би най-добре е да дам думата първо на госпожа Шарле Моса, заедно с господин Люкегард, но тя пък е докладчик сянка по въпросът на стандартите. А, искам също а, да кажа, че господин Ове Томсън, председател на работната група, е тук. Т.е. целият екип е на лице. Ще дам думата първо на госпожа госпожа Шарлемоса и след това на останалите записали се за изказване. Ще чуем първо тримата първи записали се. Ето това са имената на записалите се за изказване. Има ли други желаящи да се изкажат? А, госпожа Шарлемоса. Благодаря, господин председател. А, а, преди всичко искам да ви кажа а, добре дошъл в нашата комисия, господин министр. за нас е удоволствие да ви прием отново тук. Забавно е, е да ви видим тук, след като сте изкарали 6-месечният си изпит. А, и а, напредъка, който отбелязахте, е значителен. Поздравяваме ви за духът на сътрудничество двете въпроса, по които аз го работих, се предвижиха напред. Това не беше лесно, но мисля, че резултатите са добри. Убедена съм, че това ще даде повече гъвкавост на функционирането на вътрешния пазар. Като казвам това, искам да подчертая следното – а какво ще е бъдещето на вътрешния пазар? Какво следва от тук нататък? Все още има неизползвани възможности на вътрешния пазар. Как виждате неговото бъдеще? Какви са неговите перспективи? И кога ще бъде той завършен? след една година, след две, след пет, за да може нашата работа да бъде още по-плодотворна. В края на вашето изложение вие посочихте, че нормативната уредба трябва да се прилага и то по прозрачен начин. Но въпросите, които ме вълнуват, надявам се, че те ще бъдат разгледани и в съвета. Това е прилагането на съществуващите разпоредби. Много лесно е да се правят закони, но вече има съществуващи закони и трябва тези закони да се прилагат в редица области можем да кажем, че има голямо разнообразие в начина по който законите се прилагат. А за предприятията и за потребителите а, това е а, проблем. Какво смятате да направите по този въпрос? И как смятате да поставите ударението именно на този въпрос, прилагането на законите? Нека чуем трите въпроса, казва председателят. Благодаря. Не се чувствайте като на изпит в училище. Госпожа Карат Сабит. Благодаря. Бих искала да кажа следното. Когато всички говорят за растеж, много важно е да имаме прагматичен, конструктивен подход към интегрирането на пазара. И бих искал да ви прикана да продължите да поставяте единия пазар на дневен ред. Независимо от всички други усилия и от цялата риторика във връзка с поощряване на растежа. Искам да ви благодаря за сътрудничеството по въпроса на цифровия дневен ред и директивата за услугите. Като докладчик в Сянка трябва да кажа, че съм много доволна от работата на триалога, която бе завършена успешно. Търговията на дребно остава важен стълб на единния пазар, особено на втори акт виждам, че сте решени да завършите работа по общия патент, но много важно е да се обясни на гражданите на Европа колко важен е въпросът за общия патент. По този начин ще намалим разходите за бизнеса, особено за малките предприятия. Всички са съгласни по същество, но правителствата спорят за местата, за езиците, на които да се превеждат патентите и така нататък. Необходимо е да обясним на гражданите на Европа, че каквото и да се направи, то ще бъде в полза на растежа. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателя. И сега друг виден член на нашата комисия от Дания, господин Люкегард. Благодаря, господин председател. Искам а, а, и аз а, да ви а, похваля за вашата работа. Няма да използвам метафората за школските изпити. Тя вече бе спомената от други, но искам да кажа, че вашето председателство а, беше трудно. Той работи в един а, период на лишения, на економически трудности, а, където нещата не са нито черни, нито бели. А, съгласна съм с госпожа Корацаби. Мисля, че вие бяхте прагматици и хубаво е да се види, че има прагматизъм в председателството. Това значи това, което не е работило, да се да проработи. И както вече бе споменато, всичко се прави в името на растежа. Но за да, но за да имаме растеж, трябва не само амбиция, трябва и ритъм, трябва порив. И искам да попитам, като се опирате на вашия опит като председателство, какво мислите е, за ритъма и какво мислите за е, стремежа? Защото много трудно е да обясним на гражданите на Европа, е, че в сърцето на Европа е, има един двигател, една двигателна сила. Какво да направим, за да имаме повече е, растеж? И според вас, какви са необходимите инструменти, за да можем да дадем този допълнителен тласък на растежа и на неговия ритъм. Благодаря. И а, така, сравнението, което направихте, така беше а, любопитно, но сега давам думата на господин министър за а, отговор. Надяваме се, че в бъдеще ще имаме е, все повече енергия, за да разширим за разширим тежарата, която работи. Черния хляб, знаете, се прави от а, ръж. А, и а, преди всичко, разбира се, искам да ви благодаря за вашите забележки, да ви благодаря за на добрите думи. Има много неща, по които сме съгласни. Е, ние се намираме в положение, когато е, е, хазните на държавите са сравнително празни. Необходима ни е по-голяма гъвкавост, повече енергия, и от администрацията тази, от администриране тази енергия трябва да се използва за действие. Значи, да произвеждаме стоки, които ще ни дадат възможност да поощрим растежа. Искаме да опростим нормите на вътрешния пазар. Това е особено важно, за да може да се насърчи растежа. Наред с това, много важно е, е да се даде допълнителен подтик на цифровизацията на вътрешния пазар. Ако имаме а, цифрови инфраструктури, ще имаме, ако имаме по-прости, по-лесни възможности да използваме тази номери, номеризация, това ще бъде от полза както за предприятията, така за растежа, така и за отделните страни членки. Нека е, осъзнаем нашата отговорност е, пред този проблем. Европа трябва да повиши конкурентоспособността си в сравнение с Азия и Съединените щати. И затова е, въпросът за един европейски патент е особено важен. Всички е, познават подробните е, предложения на комисията по отношение на създаването на един европейски, на един патент, както и на национални патенти. 36 000 евро момента са, отиват за регистриране на един патент в Европа. В САЩ това става само за 2000 евро, а в Китай само за 600. Виждате каква огромна разлика има. няма нищо, което да пречи на създаването на европейски патент. По време на последното заседание на съвета ни бе възложено по време на датското председателство да помогнем за създаване на подобен един европейски патент. Знаете, че работихме с всички сили, колкото може по-бързо по този въпрос, защото това е наш приоритет. Радостната новина е, че все повече страни в Европейския съюз, повечето страни приемат пакети за растеж, които представят на съвета и, и главен, важен инструмент в тези усилия, това е европейския патент. Той не струва нищо, той ще спести средства на предприятията, които искат да регистрират патенти на национално равнище, тези патенти да бъдат спазвани. По този начин ще се отворят, откриват повече работни места. Ще се поощри растежа. Няма никакви валидни доводи срещу създаването на подобен патент. Въпросът за седалището на а, органа, който ще одобрява патентите, в никакъв случай не трябва да пречи на създаването и на управлението на системата на един европейски патент. И още нещо. Да кажа няколко думи за бъдещето на вътрешния пазар. Казах, европейския патент е част от това бъдеще защото а, той е от полза за Европейския съюз, но също от полза за чужестранните предприятия, които искат да се установят в Европейския съюз. Той ще има а, м, роля да повиши нашата конкурентоспособност спрямо САЩ и Азия. Задачата на вътрешния пазар и след нашето председателство а, ще бъде а, да развива всичко това в бъдеще. В бъдеще искаме да направим три неща да продължим развиването на вътрешния пазар, като прилагаме вече приятата нормативна уредба, гъвкавите прияти правила, също така цифровизирането на вътрешния пазар ще играе своята роля и ако се изпълни всичко това, вътрешния пазар ще може да върви напред. Ето това е по което ние работихме по време на датското председателство, това е което трябва да продължи, по което трябва да продължи работа и в бъдеще. Много бихме се радвали да получим подкрепата от а, съвета по тези въпроси. Сега, следващите трима, които ще се изкажат, са депутати господин Шваб, господин Пеню и господин Руле. Господин Шваб сега. Благодаря, господин председател. И позволете и аз на своя ред да поздравя датското председателство. Няма да навлизам в подробности относно успеха. Да, няма да говоря нито за датския футбол, нито за съвета. Просто искам да изразя благодарност за подкрепата, която получаваме във връзка с регламента по стандартизацията. Вие оказахте конструктивен принос. Тук това е важна крачка към изграждане на единия пазар. Във вашето въведение вие говорихте за допълнителната полза, която проистича за европейския пазар от свършената до тук работа. Това е означение и за парламента, не само на ниво комисия. Действително, ние се занимахме обстойно с решенията, свързани с Шенген, но по тях трябва да кажа, че а, трябва да работим допълнително. Нека да се спра сега на електронната търговия и облагането. По това сме чували много тук в парламента. Представители на националните парламенти идват тук и казват, че електронната търговия следва да се облага. Но що се отнася до действащото законодателство, и по това колегите могат да кажат много, Държавите членки желаят повече електронна търговия, но не желаят да променят своето действащо законодателство. Аз добре разбирам неохотата, с която се подхожда тук по време на датското председателство. Следователно, като альтернатива можем да мислим за укрепване на електронната търговия и да я придвижим по-нататък. Последно ще кажа, че съм напълно съгласен с казаното от вас относно единия патент. Действително трябва да напреднем в тази област, да се стремим към по-добро прилагане на законодателството. Много бих се радвал, ако продължите да ни подкрепяте и да подкрепите и господин Барние. Това е най-добрият начин да засилим растежа. Председателя, благодаря на господин Шваб. Следващият оратор, госпожа Веню. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря и, е, и да поздравя датското председателство е, за прагматичния характер на едната работа и това, че се вслушваше в нашия глас. И наистина европейските граждани се нуждаят от конкретни резултати. Що се отнася до мобилността, тъй като аз работя по тази тема за признаване на професионалните квалификации, нуждаем се от този растеж. И мобилността ще се превръща в необходимост за много от младежите в Европа. Два въпроса имам тук. Говорихте за европейски паспорт за професионална квалификация. Това се доближава до идеята за професионална карта. Какви са приликите и отликите тук? Говорихте също така и е, за необходимост от е, високи изисквания, високи стандарти. Е, наистина трябва повече Европа, по-добра Европа с именно такива възможности. И по този начин ние ще засилим доверието нашите граждани. И според моите наблюдения и а, това, което се случва и в националните парламенти, аз идвам от Френския сенат, именно трябва да се работи по посока на такива общи рамки. Разбира се, принципа за субсидиарност трябва да се спазва, но смятам, че не можем да гарантираме положителна мобилност за всички професии и всички граждани, ако не вървим към една обща образователна рамка. На какво равнище виждате вие това, е, хармонизирането на това законодателство и това бих искала да ви попитам. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега, Алир Много благодаря. И аз бих искала да благодаря на датското председателство за отличното сътрудничество предвид на растящия скептицизъм и кризата в Европа и необходимостта от субсидиарност, трябва да отбележа, че постигнахте голям напредък. Има въпрос относно стандартизацията и отварянето на пазара за услугите. По тази област се работи в съвета и в парламента. Вие изтъкнахте, че действително има важни типове услуги, които следва да бъдат отворени за свободен достъп на пазара и това е чудесно. Приветствам също така и компромиса относно системата а, ЕМИ. а също и в областта на защитата на данните. Вчера проистече гласуването в комисията. По време на датското председателство се постигна и нещо допълнително като полза тук в тази област, за което се радвам. Сега, относно регламента за леките превозни средства – мисля, че датското председателство може да ни помогне тук още малко. Най-вече като предадете своя опит на кипърското председателство. Бих ви приканила да придвижите това досие напред в съвета защото в областта на моторните превозни средства можем да постигнем по-добра хармонизация в името на потребителите. Председателя, с нощи постигнахме голям напредък, трябва да отбележа. Господин министр, имате думата. Благодаря. Е, благодаря за тези въпроси, които ми зададохте. сега Нашето председателство има ясно съзнание за сегашната ситуация в Европа. Трябва да се намери баланс в тази ситуация. И трябва да отчетем също така, че е, наблягнахме на тактиката, що се отнася до футболното първенство, видяхме какви са последиците за това през 1992 година в мача с Германия. Но ще спра до тук с футбола. Що се отнася до това, което сега ни занимава, наистина благодаря за въпросите, които ми отправихте. Трябва ясно да разберем значението на вътрешния пазар. И трябва да се създаде и растеж, и работни места. Нуждаем се повече от всякога от това. Стана дума за цифровизацията на електронната търговия. много важно е, е това да се постави е, ударението върху сферите, по които трябва да се продължи или да се започне е, сътрудничество в законодателната сфера, за дигитализация на вътрешния пазар. Това е от полза както за предприятията, така и за потребителите. Електронните разплащания при обществените поръчки в сферата на интелектуалната спор... собственост, решаването на споровете, всичко това се вписва в един пакет и още днес трябва да му дадем нужното значение. Що се отнася до признаването на професионалните квалификации, тази директива, нашето председателство искаше да гарантира преразглеждането на това законодателство да постигне значителен напредък. И това е факт. Създадохме база за упростяване на това законодателство. Работните групи работят в тази насока. Е, що се отнася до е, паспорта, европейския паспорт за квалификация, това е нещо изключително важно. Е, трябва да се гарантира прозрачност и по-широк достъп за тези професии, които са, почиват на специфична регулация. Започнахме и преговори по специфични разпоредби и работата в тази насока ще продължи и по време на кипърското председателство. Това беше подчертано по време на съвета конкурентна способност на 30 май. Кипърското председателство ще продължи а, работа в тази насока, така че да се постигне а, напредък а, що се отнася до обучението, тук също се надяваме а, да постигнем а, споразумение в близко бъдеще. Що се отнася до последния въпрос, задан от госпожа Рюле? защитата на личните данни. Днес след обед ще имаме заседание и министъра на транспорта всъщност ще а, отговори на тези въпроси. Благодаря ви. Well, I hope you'll put our compromise on powered two-wheel да, ние вече сме готови да говорим по компромиса за а, леките превозни средства и надявам се ще стигнем до споразумение. Благодаря за вашата готовност ще се опитаме да се възползваме от тази възможност да постигнем последен компромис по време на вашето председателство. Последни два въпроса, господин Капос и господин Кафарати и Гепард. Няма други желаящи? Да, заповядайте. Благодаря ви, господин министр. Нека да ви уверя, че по мое виждане по време на датското председателство от ваше ръководство се работи усърдно по единия пазар, независимо от резултатите в футбола. Ще коментирам сега резултата от съвместната ни работа. Тук се открояват някои важни елементи. Приобщихте синдикатите в работата си по някои от досиетата по-конкретно по темите от е, е, социално значение е, на единия пазар, което е важно за нас. От известно време много се говори и за ролята на малките и средни предприятия. Всички се вълнуваме от тази тема, несъмнено, но стопанството ни не е изградено единствено от малки и средни предприятия. Нека да не забравяме и за останалите. Особено у нези, които предоставят услуги от общ социален интерес. Относно търговията, разпоредбите се предлагат за всички. Поздравявам и за подхода по отношение на регламента за роуминг. Трябва да продължи да работи неотклонно тук и да постигнем възможно най-голям напредък. После по европейския патент. В моята страна се очертава проблем с оформянето на една общност от юридически специалисти, които формират печалба от конкретни споразумения, като отстояват тезата, че предстои загуба на работни места. Вие смятате ли, че ще има такива затруднения във връзка с въвеждането на единия патент? Е, особено предвид е, на въвеждането на единния орган. Мисля си, че ако успеем да го направим, ще решим много други проблеми. Ще имаме единен европейски договор като формат. Бихте ли коментирали патента? Следващия оратор. Благодаря ви. С нетърпение очаквам да чуя вашето мнение, господин министр, относно бъдещето на единия пазар. Вие посочихте конкретни неща в въведението, което направихте. Бихте ли дали повече конкретика по темата относно значението и ползата от единния пазар. Мисля, че по това няма съмнение. Ще има такава полза и вашето председателство работи усърдно по материята, свързана с укрепване на единия пазар. Ще бъда а, откровен. Струва ми се, че целият този потенциал може би няма да бъде оползотворен, освен ако не направим а, някои фундаментални промени в институционалната уредба. Най-вече да насърчим хармонизацията в много области от социално-економически живот в Европейския съюз. Производството, търговията, например. И да гарантираме прилагането на правилата за тези сектори. Но има и други области, в които се натъкваме на ограничение по отношение ролята на институциите. Например, социалните дейности и едините правила при възлагане на обществени поръчки и единия подход при управлението на концесиите. Тук именно откриваме несправене от страна на държавите членки. Те не желаят да възложат правомощи на Европейския съюз. А иначе се опитваме да разширим единия пазар. Струва ми се обаче, че се натъкваме на сериозни затруднения и те могат да се преодолеят чрез промяна на договора. Това е моето мнение. Иска ми се да чуя вашето мнение по това, предвид на опита ви от последните 6 месеца, председателя. Мисля, че изпитът става все по-труден и с нетърпение очаквам отговорите. Госпожа Гепард, последно изказване и въпрос. Благодаря ви. Аз също смятам, че когато говорим за вътрешния пазар, Вашето председателство постигна успех и признаваме това. Смятам, че направихте конкретен принос за европейската политика и струва ми се, че е жалко това, което проистече в областта на Шенген. Пропуснахме една възможност. Полит Оказва се, че националната политика на някои държави е в разрез с общата европейска такава. Иначе по въпросите, по които говорихте за европейския патент и други, трябва да си кажем, че трябва да продължим да работим и да не допускаме пропуски. Даваме си сметка за проблемите, защото ние желаем да постигнем такъв европейски патент, той е от значение за економиките на нашите държави. По това бих искала да чуя вашия отговор. Как върви дебата в съвета относно по-нататъчната хармонизация на пазара? Един пример тук Европейското договорно право. Има предложение на комисията за незадължителна система в тази област. Но това не може да бъде определено като европейски отговор. Това ще доведе до конкуренция между националното право и европейското право. Според вас, каква е вероятността в тази област, в която работи съвета, Европейско договорно право, Знаем, че има разгорещен дебат в е, съвета по това. Смятате ли, че има вероятност да постигне повече Европа в тази област? И да не забравяме и директивата за правата на потребителите. Да постигнем нещо като смесена хармонизация. Това е европейската пътека правилния път вместо онова, което предлага комисията. Какво е вашето виждане? Какво ще се постигне в съвета? Председателя. Ще дам думата на господин министъра да отговори на последните въпроси и да направи своите заключения. Благодаря. Да, мисля, че е по-разумно тъй като няма много време, да кажа, че внимателно изслушах аргументите, които бяха изложени по Шенген, по договорното право и колегите в комисия Либе също обсъждат тези въпроси. Господин Коферати, двата въпроса, които зададохте, за необходимостта от институционална промяна, това наистина е изключително чувствителен въпрос – Това, което можем да кажем, е, че опитът показва, че когато се предприема подобен процес, ежедневната прагматична дейност е, е трудният момент. А ние винаги сме искали да бъдем прагматични. Има много теми, въпроси, които трябва да обсъди съвета, за да съживи вътрешния пазар, за да намери решения. практически решения, а не празни приказки. Как да развием по-ефективно Европейския съюз с по-голям растеж, повече работни места. И по време на нашето председателство винаги сме се водили от тази основна линия прагматичните решения. И всички тези, тези предложения, по които водихме преговори, вървят в тази посока. Отбелязахме 20 годишната на вътрешния пазар и въпреки това продължаваме да обсъждаме как той функционира. Важното е да прилагаме на практика съществуващите разпоредби. Но днес положението наистина не е никак просто, не е лесно за италианско предприятие да участва в е, датски обществени поръчки, но при електронен пазар а, е много по-лесно, отколкото да отидеш с кола, за да а, получиш тръжните документи. И по този начин, благодарение на а, дигитализацията, на цифровизацията, се създават такива условия. Това допринася за мобилността, за това ще допринесе и директивата за признаване на професионалните квалификации. Господин Кампус, връзката между малките и големите предприятия, говорим за средните и малки предприятия, но трябва да пропускаме и големите – при тях все пак те успяват сами да намерят решение, докато малките по-трудно имат достъп до възможностите на пазара, защото нямат необходимия ресурс. И именно при условията на финансова криза много по-малък достъп имат до кредити средните и малки предприятия, докато големите могат да се справят без да прибягват до банките. И освен това, средните и малки предприятия създават работни места, при тях по-ясно се проявява новаторския дух. В случая не става дума за избор или едните или другите. По отношение на патентите, да, има адвокатски кантори във всички държави, които са против единия патент, европейския патент – е, писмените преводачи също имат е, интереси тук. Но е, всъщност, както се казва, дървото скрива гората. Адвокатите виждат само упростяването. И те в момента имат много работа и би трябвало да са доволни от това упростяване. Защото когато се изплащат адвокатски е, хонорари, тези средства не се инвестират в растеж. Но ако има по-широк достъп до патентите, в по-далечен срок, в крайна сметка, адвокатите ще имат повече работа, защото трябва да помагат на предприятията при контролиране е, на спазването на разпоредбите. Лошото е, че всеки гледа само от своята камбанария. А увеличаването на търговската дейност, в крайна сметка, ще доведе до повече работа. Това също не трябва да се пренебрегва. И тази система трябва да стане действаща. Това е наистина ключов елемент за да бъде пазара по-ефективен, по-гъвкав. Надяваме се да постигнем споразумение до края на председателството. Наистина се надяваме на това. Смятам, че сътрудничеството между председателството и вашата комисия е, добре е, функционира. Ние е, се стремихме да постигнем един по-гъвкав, по-ефективен вътрешен пазар – и се надявам предприятията да се възползват от новите инициативи, за чието приемане ние работим. И някои от мерките не са популярни. Наистина давам си сметка, че много хора искат да се мерят работа, но чрез този единен патент можем да създадем нови работни места. Всички държави да се възползват от това. И ще си спомните след години за доброто сътрудничество с датското председателство. Благодаря ви. Well, um, Olison, благодаря много, Оле Сам. Още един път благодаря. за това, че показа, показахте, че познавате в подробности въпросите на вътрешния пазар. Високо ценим вашата работа. Очакваме нашите по-нататъчни контакти и съвместна работа. Желаем ви е, всичко най-хубаво. Надявам се, че ще имате възможност да се откъснете за малко от работата и да се радвате на слънчето в Дания. Надявам се, че ще бъде слънчево времето. Ние е, ви гледаме на вас като на приятел на вътрешния пазар и очакваме е, да продължим да работим с вас като министър по въпросите на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 Okay, ladies and gentlemen. Uh, и така, дами и господа, връщаме се към нашия дневен ред. Имаме няколко становища, които трябва да обсъдим. А, тишина, ако обичате. И сега а, минаваме към прегледът на измененията към становището на госпожа Вайз, Вайсгербер. А, а, това става дума за предложението за регламент за нивото на шума от моторните превозни средства. Доктор Вайсгербер е докладчик, както вече казах. Знам, че господин Мандес не беше добре вчера. Не знам някой ще го представлява ли. Госпожа Весвале е тук, госпожа Руле е тук. Аз съм докладчик Сянка от а, името на моята група. Веднага ще дам думата на госпожа Вайс Гербер, за да ни каже какво е положението, до какви компромиси са стигнали при преговорите и как ще работим с Комисията по околната среда. Благодаря, господин председател. Е, право от Комисията по околна среда, идвам тук, за да ви докладвам, защото те обсъждат същия въпрос е, успоредно с нас. Затова и малко, малко и затова и малко закъснях, тъй като докладчика точно обобщаваше въпроса. Господин Мандес, надявам се, ще дойде тук и скоро. Искаме малко по-сгъстен график – за можем да приключим тази работа и да дадем становището, проекто становището на Комисията по околната среда. А, те искат да гласуват през юли. Последната информация, с която разполагам е, че са внесени нови изменения и съветът още не е дал мнението си по тях. Така че се предлага гласуването да се отложи вероятно за септември. Очаквахме а, да стане така, но все пак се опитахме да работим по-бързо. Разговаряхме с докладчиците в Сянка, стигнахме до съвместни заключения, но за жалост, както казах, гласуването ще остане за септември. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната работа. Преди да изтече срокът за внасяне на изменения. Ние разговаряхме с докладчиците в Сянка. Това винаги е полезно, защото тези предварителни разговори ускоряват по-нататъчната работа. Понякога се стига до компромис в последният момент. Към доклада са внесени редица изменения и с почти всички тях аз съм съгласна. Има изменения внесени от госпожа Вествале. Има изменения, които внесме, са внесени съвместно от мен, от госпожа Вествала, също и от господин Харбър. На заседанието на докладчиците в Сянка се опитахме да установим по кои въпроси сме съгласни. Има няколко въпроса, които са важни за тази комисия. Преди всичко Необходимо е на потребителите да се предоставя повече информация. Вече имаме разпоредби за отбелязване на емисиите на CO2 в е, емисиите на моторните превозни средства, защото да нямаме подобни указания и за шума им. Тоест трябва по някакъв начин да се обозначава нивото на шума, който произвеждат моторните превозни средства, ако искаме да принудим производителите да бъдат по-прозрачни в работата си. За тази цел трябва да упражним натиск, защото потребителите много често питат какъв е шумът, какво е нивото на шума на моторните превозни средства. А тук са засягат интересите на редица малки и средни предприятия, които се безпокоят техните лекотоварни автомобили да не би да надминават допустимите нива на шум. Но тази информация е необходима а, на всички. В, в Комисията по околна среда мнението е, че трябва да се поиска оценка на въздействието. И аз самата съм внесла изменение именно по този въпрос. Но това едва ли може да бъде част от този регламент. Но призоваваме комисията в общ план да въведе подобно обозначаване на нивото на шума. Друг важен въпрос са електрическите моторни превозни средства. Необходимо е да има норми и за тях, нещо, което е важно за единния пазар. Моторните превозни средства, които се движат бавно, не дигат много шум, за разлика от тези, които се, се движат с висока скорост. Въпросът е обаче друг. Създава се опасност за пешеходците, дори при ниски скорости, защото те не чуват наближаващото моторно средство. Очевидно, трябва да помислим точно какво ниво на шума искаме, е, кое, какво ниво на шума е препоръчително за моторните превозни средства. Сега колкото до пределно допустимите стойности на шума, с госпожа Вествал и господин Хармър сме внесли съвместно предложение, а също така и някои компромисни изменения. Важно е да се подчертае, че тук става дума за една дългосрочна цел. Хоризонтите са след две години и след пет години. Ние искаме още по-дългосрочно мислене. Предложението на комисията по този въпрос не е достатъчно добро. Необходими са по-реалистични пределни стойности. Разбира се, искаме по-строги изисквания, но и по-реалистични. Те зависят от техниката, която ще се използва за намаляването на шума, както имаме технически съоръжения за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Примерно, предвиждането на защитни кожуси за двигателите, това може да доведе до повишаване на температурата, което би било опасно за е, превозните средства. Значи трябва да разглеждаме нещата в тяхната взаимна връзка. Предвижда се различни е, етапи за въвеждането на тези изисквания за е, леките автомобили и за тежкотоварните превозни средства. Има направена е таблица за пределните стойности – и единственото, на което не съм сложила плюс в списъка за гласуване, първо, защото то не се предвижда в дългосрочен план, а само за 5 годишен срок са дадени пределните стойности – Освен това, трябва да кажем, че животът на една лека кола е различен от е, животът на, една, тежко, на един камион. Така че тук е необходима по-прецизна, по-прецизно, е по-прецизно разграничаване на пределните стойности. В Европа, по, по пътищата на Европа, вече има електрически возила, които, които генерират шум 68 децибела. Ако ние сложим пределна стоеност 67, това ще бъде напълно постижимо. Е, надявам се, че по този въпрос ще може да се съгласим и ще стигнем до компромисно предложение за изменение. В заключение. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за добрата ни съвместна работа и бих е, искала да успея да защита становището на нашата комисия по този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожа Вайс Гебер. Господин Мандес е, е тук, макар и болен, той е тук. Значи, първо ще дам думата на госпожа Вестфал, господин Мандес, госпожа Руле и след това и аз ще кажа нещичко. Благодаря ви. Не бих искала да говоря пространно. Госпожа Гербер вече говори за нашето сътрудничество. Обменихме своите виждания по време на разговорите. Оказва се, че по повечето аспекти имаме единомислие. Бих искала да изкажа благодарност и на датското председателство за конструктивния подход, който следваха. И по Шенген. Проблемът бе, че вчера имахме преговори по EBS. Моето впечатление е, че нещата там не вървят а, така, както ми се иска. Макар, че ние сме си свършили работата и излязохме с а, подходяща документация. Както виждате, внесени са няколко съвместни изменения. Много бих се радвала, ако постигнем едно по-голямо мнозинство тук в комисията. Госпожа Вайс Гербер ни напомня за нещо, което, на което аз много държа. Е, шумозамърсяването от е, гумите са само част от е, проблема. Но иначе забравяме да говорим и за проблема с пътищата и тяхното състояние. Част от въпроса е да работим по намаляване на шума от гумите на автомобилите, но да не забравяме и състоянието на пътищата. Защото ако не предприемем мерки по състоянието на пътищата, едва ли ще можем да снижим нивата на шума. Силно се надявам да постигнем голямо мнозинство по този документ. Председателя, давам думата на господин Мендес. Благодаря ви, господин председател. Аз присъствах и в Комисията по екология, за да чуя госпожа Майс Гербер и струва ми се, че битката не е завършила. Действително има изменения, които внасям, но има разлика между предложенията. Господин председател, вие самият също имате предложение. В пресата също се говори по тези въпроси в светлината на вътрешния пазар. Аз е, отстоявам е, защитата на, на фирмите, на стопанската инициатива и запазването на работните места. И това е гледната точка, от която е, изхождам. Предвид на законодателството, което очакваме за гумите, с господин Шваб лобираме неотклонно и неуморно. Правим всичко, което е по силите ни. Но всъщност разбрахме, че поставяме прекалено високи изисквания и така изпреварваме останалата част от света. Внасяме ефтини гуми от Китай, а сега очакваме те да изпълнят нашите стандарти. За тях това ще е по-трудно, отколкото за европейските фирми. Сега по това предложение иска ми се да направим така, че европейската автомобилна индустрия да възвърне своите позиции, най-вече чрез иновации. Това ще е добро за имиджа на Европа, за трудовата заетост, за отрасъла като цяло. И не на последно място ще се отрази благоприятно и на всички хора, които са засегнати от този шум. Оказва се, че 25% от гражданите са изложени на този шум. Да не забравяме и приноса на дънокоплацец при изграждане на бариерите за шума по пътищата. Следователно ще мислим за занижаване на нивата на шума чрез подобрение в автомобилите. През е, декември ще влезе в сила законодателството за гумите. прагът е 67 децибела за 70% от автомобилния парк. Надяваме се е, действително да се постигне това изискване. Както вече казах, до декември. 70 80% от всички автомобили трябва да разполагат с тези ново въведение. Това е напълно постижимо. Сигурен съм, че ще се случи поне в следващите 5 години. Това е срокът за постигане на целта. Сега относно предложението, по което разискваме днес – Дано не отслабим изискванията за шума, които поставяме, защото би било жалко някои от производителите на коли вероятно ще се опитат да се възползват от новите изисквания. Ние като политици трябва да гарантираме нашето бъдеще в екологичен план, а също и в името на гражданите. Изненаден съм също така и от някои от вашите предложения, господин председателю. Вие говорите за тежкотоварни автомобили, 80 децибела е прага там и възнамерявате да го повишим на 82. Намирам това за странно. Другото, което е нелогично, се отнася както до автобуси, така и до частни автомобили. И мисля, че тук е добре да правим едно разграничение. Ще се върнем на това по четвъртък, в четвъртък. Добре. И до тогава ще чуем и мнението на Комисията по екология. Председателя. Благодаря. Сега госпожа Руле. Съгласен съм с казаното от господин Мандес. Комисията по екологията отговаря за тези пределни стойности. А по гумите трябваше да изработим становище Позволете да повторя казаното от госпожа Вайс Гербер. Тук е добре да се въздържим. Няма да гласуваме за альтернативата. Важното е, че излизаме с предложение и отстояваме повече прозрачност, най-вече по поставянето на означение за шума. Комисията следва да бъде подкрепена решително в това начинание. Що се отнася до шума от електромобили, дано да постигнем единомислие там. Бих искала също така да заявя подкрепа и за казаното от останалите колеги, защото, пак ще кажа, Комисията по екология ще окаже пределните стойности. Това не е наша задача. Председателя, благодаря ви. Няколко бележки от моя страна. Разбира се, съгласен съм, че Комисията по екология отговаря за всичко това. А пък нашата отговорност тук е да видим как стоят нещата от гледна точка на вътрешния пазар и да гарантираме, че имаме едно работещо законодателство. Предвид на предложенията, мисля, че сме подобрили документа като цяло. Ясно е, че има предизвикателства, че ще са необходими инвестиции. Областта е доста комплексна. Тя опира до въпроси свързани с автомобилните гуми и до двигателите на автомобилите. Интересно бе да обменим мненията си тук и в крайна сметка да търсим едно по-засилено сътрудничество – с Комисията по екология. Те ще излязат със своето предложение. Пак ще кажа, надяваме се да постигнем едно значително намаляване на нивата на шума, но да не забравяме и задачата, която поставяме на автомобилната индустрия в кратки срокове, защото от производителите изискваме да направят големи капиталовложения за подобряване на технологията. Има конкретни аспекти, по които можем да постигнем промяна и най-вече от гледна точка на единия пазар. И това е нашата отговорност тук на комисията във връзка с предложенията за подобренията в моторните превозни средства. Ние отдаваме конкретно значение и сигурно си спомняте на въпросите за одобряване на типовете на автомобили, както на малки и по-големи производители. Малките имат малък ресурс, но все пак могат да дадат своя принос при производството на моторни превозни средства от конкретна категория. Ако видите моите изменения, ще откриете, че искам изискване за онзи тип автомобили, в които могат да се превозват инвалидни колички и имат достъп за такива. Това ще доведе и до промени в изискванията за отработените газове от подобни превозни средства. Следователно, трябва внимателно да отчитаме изискванията, които поставяме тук. Подобно на това ще говори за автомобилите от малки серии. За тях ще е нужен малко по-дълъг срок за адаптиране към новите изисквания. Във всеки случай, по отношение на общото ниво на шума, което се излъчва, да не забравяме и високо специализираните автомобили, които понякога излъчват високи нива на шума в общия трафик шумът се генерира предимно от тежкотоварните автомобили и засяга гражданите. Сега, по лекотоварните автомобили има едно техническо изменение. Да не забравяме нашата роля. Ние сме стожери на законодателството за единия пазар. И ето така аз забелязах, че в първоначалното предложение на комисията има аспекти, които не са а, съгласувани изцяло с предложението на ОНЕ от Женева. Що се отнася до категорията за лекотоварните автомобили, това ще подлежи на някои допълнителни изисквания, които до сега не са се прилагали към тях. Моето изменение е под номер 23. Надявам се да бъде прието тук е от технически характер и то урежда тази материя. С него се намалява иначе прекомерното изискване, введено за лектоварните изисквания и така нашата регламентация е изцяло в хармония с оказаното в Женева. Иначе благодаря на госпожа Вайс Гербер за съвместната ни работа. Надявам се измененията, които са внесени, да се одобрят утре. И госпожа Вайс Гербер ще трябва да отстоява нашата позиция пред Комисията по екология. Има ли други желаящи да направят бележки, коментари? Няма. В такъв случай имаме време да чуем мнението на представителя на Европейската комисия. Всъщност, извинявам се за това, че не ви приветствах по-рано и нека ви благодаря за участието ви в тристранните разговори вчера по темата за мотоциклетите. Благодаря. Благодаря. Знаете, че част от нашата работа е да бъдем дискретни. Две от нещата, които се споменаха. Един параметр, който е необходимо да стане, да получим, това е стиковането между съществуващото женевско законодателство и бъдещите изисквания. Работата е доста сложна, защото а, женевското законодателство не е един, не е един прост документ. И трудно да се, с него да се съгласува това, което правим. Но смятаме, че е необходимо да съчетаем тези законодателни актове ще направим всичко, което е по силите ни, за да има хармонизиране на законодателството в международен план. Това първо. Второ, същото въжи за основните принципи на типовото одобряване. Това са рамките, в които ние ще впишем изискванията за ушумяването. Още не е ясно къде ще стане това. За... Опитваме се да преразгледаме нещата, за да постигнем по-висока ефективност. И това ще бъде необходима добавка към съществуващото законодателство за типовото одобряване, одобряването на типовете автомобили. Надявам се, че ще успеете в тази работа, казва председателя. Госпожо, госпожо Вайс Гербер, искате ли да кажете нещо? Да, благодаря, господин председател. Ще защита нашата комисия, нашата позиция пред комисията по околната среда. И трябва да кажа, че господин Руцки искаше да обедини е, мненията на докладчиците в сянка. Аз искам да подчертая въпросите, които се отнасят до електрическите автомобили и обозначаването. Благодаря ви за вашата а, е, помощ когато става дума за пътните настилки и за качеството на въздуха, трябва да се работи във всички области, където има замърсяване. Възможно е да се направи класификация на пътищата и във всички случаи е необходимо да се подобри качеството на пътната настилка. Но по тези въпроси ние не сме компетентни да взимаме решения. Можем само да призовем общините и местните власти, които знаем се сблъскват с финансови проблеми, да обърнат внимание на този въпрос. Разбира се, става дума за моторни превозни средства, които по дефиниция са, се движат. И, и те са, това са задачи, които трябва да се решават на нивото на страните членки колкото до пределно допустимите стойности. Трябва да се намали нивото на ушумяването. Това е задача на автомобилостроителите. Моите предложения по отношение на пределните стойности, моите предложения са по-амбициозни от това, което предлагат докладчиците в сянка от Комисията по околната среда. заедно с колегите Харба и Вествал. Искаме да поставим това в един общ контекст, т.е. Авто, автомобилостроенето може да направи повече от това, което прави в момента. Но ако приемеме много строги пределни стойности, това може да доведе до повишаване на емисиите от CO2. Това се отнася и до гумите. Разбира се, може да се направят нарези на гумите, шарки на гумите, които да ги правят по-тихи, обаче това също може да се отрази върху емисиите. Т.е. въпросът има две страни. По отношение на въглеродния диоксид, производителите трябва да се спазват нивата, но това се отнася за всички произведени автомобили и е, има, разбира се, и финансови санкции отделни автомобили, отделни превозни средства, които не спазват тези изисквания, могат да бъдат спирани от движение. 70% отговарят на изискването, но има 30%, които не отговарят. Тези автомобили не трябва да бъдат допускани да се движат по нашите пътища. Разбира се, производителите, средите, където има производители на автомобили, които са големи производители на автомобили, разглеждат нещата по друг начин, отколкото примерно Холандия, където хората са по-чувствителни към проблемите на околната среда. Както вече напомня един колега, ние не сме компетентни по всички тези въпроси. Ако пределните стойности са много а, ниски, т.е. много строги, ще се увеличи значително цената на автомобилите. Разбирам основанията на зелените да се въздържат, но се надявам, че ще има мнозинство, което ще подкрепи нашето становище и особено трето приложение, което се подкрепя от мнозинството. Колкото до забележките на господин Харбър за 23-то изменение, аз го подкрепям 23-то изменение, ще сложа плюс в списъка за гласуване, още повече ще става дума за изменение превозни средства, които са предназначени за хора с увреждания. Съгласен съм с това, което той предлага. Това е всичко. Още един път искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната работа. И се надявам, че полуката, която може да извлечем е, че ако работим заедно, можем да стигнем до общи позиции и да придвижим нещата напред. Мисля, че най-малкото в тази комисия работата ни беше а, успешна. Благодаря. Надяваме се, че ще ви видим днес, не само утре но и днес след обед, когато обсъждаме други въпроси, но по вашето становище ще гласуваме утре заран. Ще, гласуването ще започне в 9.30, след това ще изпратим проекто становище в Комисията по околната среда, които те ще гласуват на 10 юли, освен ако не го отложат това гласуване по някакви причини. С това приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Тази сутрин се движим точно по график. И сега пристъпваме към обсъждането на друго проекто становище. по инициативите за социално предприемачество. Господин Ханзлик е докладчик, така че господин Шваб, тъй като той не може да бъде тук, господин Шваб ще представи доклада. Виждам госпожа Перец, господин Хаси Макакис е тук, госпожа Руле също е тук, госпожа, госпожа Макларкин е тук. т.е. на лице е целият екип почти. Нека чуем заместник докладчикът господин Шваб, който ще представи е, становището и след това ще чуем какво има да каже докладчиците в сянка. Напомням ви, че и по това проект становище ще гласуваме утре. Благодаря, господин председател. А, е, да, доста ми допада тази длъжност на изпълняваш длъжността докладчик, но всъщност аз само ще ви докладвам това, което иска да каже докладчика. Докладчицата по-точно, която е възпрепятствана да присъства днес. И така, социалното предприемачество, писано в инициативата на комисията, е, има огромен потенциал е, който ще доведе до економически растеж и създаване на работни места. Но за това трябва една положителна работна екосистема, за да се възползваме повече от е, предимствата на вътрешния пазар. В противен случай е, няма да бъдат постигнати необходимите резултати. Трябва да се проучат възможностите за потребностите на предприятията съобразно техния профил. Трябва да се гарантират еднакви, равни възможности за конкуренция. И в това становище трябва да отчетем по-специално факта, че специфични разпоредби трябва да бъдат предвидени за определени категории предприятия. Например, наймащи на работа лица с увреждания. Тези е, лица следва също да се възползват от инициативата. Госпожа Ханджлик смята, че развитието на социални предприятия трябва да се впише в една дългосрочна стратегия, трансгранична европейска. Екосистемата трябва да позволява това. Предложенията на госпожа Ханджлик а, говорят за развитие на социалното партньорство – и е, трябва да се отчетат е, някои особености на изискванията на потребителите, особено на уязвимите потребители. Госпожа Ири Гоен е, внимателно ме слуша. Какво представлява едно социално е, предприятие? Това е много важен елемент на растеж който дава възможност за включване в активно общество. И а, с оглед на затрудненията, с които се а, сблъскваме в момента, това ще допринесе до глобален растеж. Шест компромисни предложения, подкрепени от а, социалистите и либералите а, а са внесени, а що се отнася до а, изменението свързано с микрокредите, то не се радва на подкрепата на консерваторите и реформаторите. Господин председателю, с, с внима, голямо внимание ще изслушам дискусията, която ще се проведе и ще предам на докладчика резултатите й. Uh, Председателя. Сега да чуем мнението на докладчиците в Сянка. Регуен Перес, Макаркес, Рулер, Макаркин. Регуен Пилес първо ще говори. Благодаря много, господин председател. Ще започна с благодарности към господин Шваб, който отбеляза отношението към уязвимите потребители аз а, смятам, че никога не трябва да пренебрегваме тази категория хора. А, госпожа Ханзлик също така проявява гъвкавост, а, като прие някои от измененията от моята група. Шест компромисни предложения са внесени. А, те имат огромно значение за моята група. В параграф първи се обяснява как тези предприятия трябва да се организират по-добре в зависимост от специфичния характер на тяхната дейност. Е, необходимо е тук финансова подкрепа за социалното предприемачество, така че да се гарантира устойчивия характер и растежа на тези предприятия. В линея 2 се подчертава е, основната цел на тези предприятия, а именно да отговарят на потребностите на обществото и е, растящите потребности на гражданите и зачитането на определени социални е, норми. В алинея четвърта е, е, социалните е, предприятия дават възможност за по-добро устойчиво включване на населението, равнопоставеност на половете, включването на рисковите групи, устойчиви работни места се развиват по този начин по-добро съчетаване на професионалния и личния живот. В точка 6 нов режим, съгласно предложение на комисията в рамките на директивата за обществените поръчки. Подчертава се значението на този инструмент и ролята на местните органи на власт при организирането на социалните поръчки. Точка 8 се подчертава необходимостта да се премахнат е, пречките пред развитието на е, реална економическа дейност. Днес ние се сблъскваме в този кризисен период с факта, който подчертава голямото значение на тези динамични предприятия. Това от името на нашата група бяха измененията, които исках да ви представя. Ние ще гласуваме за всички изменения. Благодаря. You, uh, Благодаря ви, господин Хацмакар. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика, въпреки отсъствието му. Тя наистина включи в дейността докладчиците в сянка и се постигна този балансиран текст. Социалното предприемачество може да бъде източник на иновации, както и на устойчив растеж. Създават се работни места – нещо още по-важно, това играе голяма роля за социалното сближаване в Европа. При обедняването се увеличава ролята на социалното сближаване – като наблюдаваме ситуацията в Южна Европа, наистина една драматична ситуация, е изключително важно да се приеме подобен доклад. Господин Шваб подчерта това. В нашата група ние смятаме, че трябва да се подкрепи социалното предприемачество. Не само това то трябва да се развива. 11 милиона граждани в Европа, т.е. 6% от работещите са заети в тази сфера. Това са наистина доста забележителни а, цифри. И в условията на економическа криза, която има опасности да се обостри, е, е много важно да бъде прият този текст. Приветстваме компромисните предложения, така че да се упрости бюрократичната а, тежест. Държавите членки повече от всякога трябва да а, работят а, за премахването на административните а, пречки, защото това а, е пречка и пред потенциала който се съдържа в тази сфера. Социалните предприятия трябва да участват по-активно в економическия живот, за това се нуждаем от модернизация и упростяване. Доклада Тарабела е ясно изразена тази основна насока. Ние работим успоредно по този доклад, както и по този в тази комисия. Трансграничния характер на сътрудничеството между социалните предприятия е изключително важен. Тук а, имам още а, много а, да се а, работи. Аз идвам от регион, в който сътрудничеството между Люксембург, Франция и Германия е наистина нещо видимо, осезаемо. И ние добре познаваме всички пречки, с които се сблъскват социалните предприятия. Именно за това трябва да се подкрепи а, в висока степен това трансгранично сътрудничество. В сферата на здравеопазването а, също има важни аспекти в рамките на директивата трансгранични а, здравна помощ ние оказваме подкрепа. Има много социални предприятия, което които действат активно в сферата на здравеопазването. Така че трябва допълнително да се разгърне а, потенциала. Смятам, че този сектор трябва да преодолее кризата. Благодаря ви. Благодаря, господин Матикакак. И сега госпожа Руле. Аз ще бъда съвсем кратка. И аз искам да благодаря а, а, на докладчика, защото нейният текст е много добър. Работихме добре заедно. Колкото до компромисните изменения, ще гласуваме за тях не участвахме в тяхното разработване, защото имахме други приоритети, но искам да спомена нещо, което смятам за важно. Когато става дума за обществените поръчки, социалните предприятия имат много различен характер. Много от тях са малки, благотворителни организации с не търговска цел. Но има и големи организации, които също могат да бъдат определени като социални. И затова едва ли социалните предприятия трябва да бъдат изключени от сътрудничеството защото е, различни са, различно е положението, когато имате е, е, съвместна работа с организация с търговска цел или организация с нетърговска цел или пък социално предприятие. По този въпрос няма нищо в, в проекто становището. Това за мен е малко смущаващо, но все пак ще гласувам за него. Благодаря. Всичко това е много важно в контекста на нашата бъдеща Малка Ракен, благодаря господин председател. Аз също подкрепям становището и инициативата за социалното предприемачество. Приемам мнозинството от предложените изменения измененията, които внасям, подчертава значението на малките и средни предприятия в рамките на социалното предприемачество. Тук са ни необходими ясни рамки и се радвам, че моите предложения са взети предвид при формулирането на компромисните предложения. Как да осигурим финансова помощ за малките и средни предприятия, като намалим бюрократичните и административни тежести. Искам също така и да подчертая значението на предложенията за микрокредитиране на малките и средни предприятия в рамките на социалното предприемачество. Надявам се, че колегите ще подкрепят и тази инициатива на комисията. Имам и някои въпроси, някои резерви, но съм за микрокредитирането, което ще помогне сериозно на социалното предприемачество. Социалните предприятия могат значително да помогнат за разкриване на работни места, за поощряване на растежа. Боя се, че някои от измененията относно обществените поръчки едва ли могат да бъдат подкрепени от моята политическа група. Особено в четвърти компромис, който става дума за режимът, за социалните услуги. Мисля, че мястото им не е в това становище. Но когато става дума за... Колкото до договорите, мисля, че там ще намерим разумно решение. По отношение на другите предложени изменения, смятам, че някои от тях навлизат в територията а, на трудовото законодателство и не има мястото там, така че тях също няма да може да подкрепим. Но ще подчертая още един път с становището като цяло и от компромисите сме доволни, може да ги подкрепим, но това, по което все още се различаваме, може би можем да доработим днес и да се съгласим. Благодаря, казва председател. Има ли някой друг, който иска да участва в тази дискусия? Очаквах да видя тук докладчикът, заместник докладчикът, щях да му дам думата, за да приключи тази дискусия, да като обобщи, което чухме до тук, но го няма. И затова в негово отсъствие искам да благодаря на всички за приносът ви към а, обсъждането на този въпрос. Ще гласуваме утре и госпожа Хамсник ще а, нещата, защото а, трябва да гласуваме утре, защото в, в комисията по околна среда становище ще бъде прието на 10 юли. Не виждам представител на Европейската комисия, а, който да се изкаже. А, благодаря на всички. Малко изпреварваме графика. В 10.15 трябва да преминем към следващата точка, а именно за альтернативното решаване на потребителски спорове и за онлайн решаването на потребителски спорове. Ще направим кратка почивка за кафе. Надявам се, че бъдете тук на време за обсъждане на следващите точки от нашия дневен ред тази сутрин. Благодаря.

Uh, и така, дами и господа, в момента е 11.15. Съгласно нашата програма, време е да започнем разискването по две много важни предложения, по които работим. Първо, альтернативно решаване на потребителски спорове и другото онлайн решаване на потребителски спорове работим едновременно по двете досиета, поради това, че са взаимно свързане. Приветствам господин Грек, нашия докладчик. Радваме се, че е сред нас. А, господин Швабе, не знам дали вече е тук. Вие не сте заместник докладчик на основния по това досие, да? Проверявам. Господин Ханс Питер Майер е тук. Господин Репо отсъства. Господин Рашво е тук. Господин Руле, господин Фокс е, работи по двете. Много се радвам също така да приветствам и страхотния екип от Генерална дирекция защита на потребителите господин Майер и госпожа Кристина Русо. Познаваме се много добре. Те са приятели на нашата комисия те отговарят съответно за тези досиета. Без повече да се бавим, предлагам да пристъпим към альтернативното решаване на спорове. Господин Грек ще ни представи внесените изменения, ще очертае и подхода, който ще предприемем по тях. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Има 124 изменения по моя доклад. Общо са 400 по тези две теми. С изменените се обхваща широк набор от въпроси. Но най-спорни са приложното поле, трансграничните въпроси, а също и лицата на ети от търговеца. Изниква въпроса дали потребителят трябва да установи контакт първо с търговеца, преди да пристъпи към този механизъм. После въпроса за информацията, която се предоставя. На следващо място принципа за законосъобразност и свобода. Изникват и други важни въпроси. Например, дали търговец, търговци, които предприемат производства, трябва да имат достъп до механизма, разноските и независимостта на този механизъм. Относно предложеното поле, съгласни сме, че тук, ако включим само хората, които са наети от търговеца, това ще представлява опасност за безпристрастния подход. Някои изменения обаче се предлага да включим и това, при положение, че се заложат допълнителни правни гаранции. Това вероятно можем да обсъдим и да видим докъде ще стигнем, в зависимост от критериите и гаранциите, които ще се приемат от тази комисия. Все пак, смятам, че има и други изменения, които предлагат пълно заличаване. Аз съм срещу подобни изменения. Получихме изменения, с които а, се предлага да се ограничи приложното поле само до трансграничните. И ако се ограничим само до вътрешно решаване на спорове, ще стигнем до една разпокъсаност. И според мен ще постигнем не еднаква защита в Европейския съюз. С други изменения се предлага изключване на сектори като здравеопазване и образование. С други изменения се стига твърде далеч, като се изключват и други услуги от общо значение. Общо стопанското значение е широк термин. Това ще да се препятства потребителите от използване на този механизъм за много важни сектор и ще внесе объркване сред потребителите, ще повлияе на ползата на механизма. Затова аз не изключвам нито един от секторите и вместо да залагам такъв списък с изключение, аз конкретизирам какво ще обхване директивата. Договорни диспути, които възникват при продажба на стоки и услуги с цел да се постигне коректното ниво на хармонизация. Тук обаче трябва да разгледаме каква е спецификата при отделните държави членки и да видим дали има стълкновение с тяхното вътрешно право. Втория набор от изменения се отнася до задължението на потребителя да установят контакт с търговеца. Съгласен съм, че по принцип потребителя трябва да се свърже с търговеца преди да пристъпи към този альтернативен механизъм. Все пак с някои изменения се вменява това като задължение. Смятам, че подобно на подхода на съвета, ние сме длъжни да насърчим потребителя да установи контакт с търговеца, но да запазим и варианта да се обърне към съда както това се изисква и по Хартата за основните права. В моите изменения въвеждам принципа, че държавите членки могат да запазят своите процедурни права за альтернативно решаване на спорове, с което компетентният орган има възможност да работи ефективно след като са изпълнени разпоредбите на директивата. Задължението на потребителя да установи контакт с търговеца е процедурно правило, което действа в някои държави членки, но не във всички. Като окажем такова процедурно правило, ние ще го введем в всички държави членки. Както казах, чрез тази директива се опитваме да постигнем минимално равнище на хармонизацията, най-вече по отношение на информацията и качеството на альтернативния механизъм. Процедурните правила вече са в компетентността на държавите членки. Минавам на изискванията за информацията. С повечето изменение се казва, че търговец е длъжен да предостави на потребителя определена информация. Но в някои от измененията се казва, че има ограничения за тази информация и боя се това е в увреда на потребителя. Относно законосъобразността и свободата. Има внесени такива изменения. Между тях има е, известни разлики, но като цяло те са в е, този тон и следва да търсим компромис по тези два принципа. Стигам до пети въпрос, е, който според мен е значим, а именно тогава, когато търговецът предприема дело срещу потребителя. Има такава възможност в някои държави членки. Смятам обаче, че ако направим хармонизиране по това, няма да постигнем добър резултат. Първо трябва да направим оценка на въздействието. От отзивите научавам, че не всички фирми искат подобен механизъм. Обичайно единственото, което може да предприеме търговеца е да приеме факта, че не получава плащане. разноските за участие в альтернативния механизъм. По принцип сме съгласни, че процедурата трябва да е за предпочитана безплатна за потребителя, но трябва да са внимателни тук с тези изменения, с които се казва, че губещата страна трябва да възстанови на печелившата страна разноските по процедурата. Това ще възпрепятства, боя се, потребителите, когато желаят да се възползват от този механизъм и ние не бива да се занимаваме въобще с финансиране на, на фирмите за участието им в това, в тази процедура. Аз съм съгласен с принципа да е безплатна процедурата, а начина на финансиране нека да оставим да се регулира от държавите членки. Минавам на въпроса за независимостта. Заложил съм го в проекта доклада като отделна точка. Получих доста изменения по това. Ще се опитам да напиша компромис, като заложа всички тези подходи, като изисквам тази независимост да се съблюдава във всички разпоредби на директивата. В заключение, по отношение на общия подход на съвета, нашите позиции са съобразени с повечето от аспектите, най-вече независимост и свобода. Има обаче някои разминавания, най-вече по отношение предоставяне на информацията и приложното поле на директивата, което следва да се очертае много точно в рамките на тристранните разговори. Имаме насрочена среща за 28 юни, а сега с нетърпение очаквам коментарите от колегите и докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря. Предлагам, тъй като имаме общи докладчици в сянка, ще покани госпожа Трутен за директивата за альтернативно решаване на споровете. И ако нямате ще против докладчиците в сянка да работим съвместно, като ги слушаме един след друг. Господин Майер работи по първата директива, госпожа Гепхар, ще представя докладчика по другата. Благодаря. Ще се опитам да го кажа на английски. Имах няколко срещи с докладчиците в Сянка. Благодаря за всички изменения, благодаря за съвместната работа. Тя беше плодотворна. Срещнах се и с представители на Европейската комисия, които са тук. И също така работихме по онлайн решаване на потребителските спорове. Не знаех точно как ще се преведе понятието, темата на други езици, защото не е необходимо някакво название, което да се приема и разбира в цяла Европа. Получих много предложения за изменения. Но нека кажа няколко встъпителни думи. Когато слушахме доклада по альтернативното решаване на споровете, АРС, обсъдихме въпроса за това, че потребителят е, или търговецът се обръща към платформата за АРС да може да се стигне до решаване на възникналите спорове в случаите на електронна търговия. АРС отправя а, жълбоподателя към съответната платформа. Както казах, получих предложения за много изменения. Едно от тях, с което съм напълно съгласна и което ми се струва особено важно, че ако става дума е, за сделка онлайн, не е необходимо в физическото присъствие на страните. Това подчертаха няколко от нашите колеги. Комисията а, употребява а, понятието помощници, които улесняват дейността на альтернативното решаване на споровете. И аз е, имах подобна идея. Някои от вас предложиха да се избегне дублирането, като се заличи част от този текст. Имаме европейски потребителски центрове, контактни пунктове за контакт е, за АРСЕ не е необходимо а, необходимо подобен пост на такива ли, е, служители, които да помагат над процес, този процес на АРС. Получих и редица изменения. Proposed to send them to the ADR report. We shouldn't... Е, значи, не, не трябва да смесваме двете неща Нали, единият е доклад е за альтернативното решаване на споровете, а другото е за онлайн решаване на споровете. АРС и ОРС. А, значи някои, повечето от внесените изменения подкрепям, но на някои места са е необходимо е, изясняване и да се изоставят някои неща, които са в повече и се повтарят. Тъй като исках процесът да бъде колкото може по-опростен, предложих ответника първо да прибягва до АРС. Защото се съгласна съм с Европейската комисия, тук е необходимо да изясним това, което Луи Грех казва – Става дума за отношения бизнес-потребител, но и потребител-бизнес. Това е особено важно за малките предприятия. И в хода на консултациите, организирани от Европейската комисия, пък и от мен, 75% от отговорилите казват, че е необходима отношение бизнес-потребител. И значи ответникът, срещу когото е подадена жалбата, дали е бизнесът или потребителят, в повечето случаи това е, това е предприятието, трябва да прибегне първо до АРС. А докладчиците изявиха е, желание, а пък аз и се, съм съгласна с него, да се даде по-дълго време за подбиране на АРС от е, страна на жалбоподателя и ответника, а за платформата ОРС се предлагат много по-кратки срокове. Какви са главните проблеми? Някои искаха да се използва платформата за альтернативно решаване на споровете, АРС, само когато има жалби, оплаквания от потребителя към търговеца. също тук се повдигне и въпросът за превод. било превод от машинен превод, било друг. И след а, м, дълги разговори стигнах до заключение, че отговорността а, за превода трябва да се носи от един орган и то това трябва да бъде комисията. Друг въпрос беше достъпността на платформата ОРС, онлайн решаване на споровете. Повечето от вас мислят, пък и аз съм съгласна с тях, че ОРС платформата трябва да бъде достъпна навсякъде в Европа. Копчето трябва да бъде на лице на всички сайтове. Ние не може да искаме потребителите да учат нови термини, нови думи, за да могат да се възползват от тази платформа. Ако искаме да я упростим, трябва да има един адрес, един е навсякъде, приложим чрез един портал да бъде достъпна тази ОРС платформа. Този портал трябва да бъде достъпен пряко и от други портали. Това е технически план много лесно осъществимо. Идната седмица ще има заседание на докладчиците в Сянка. Ще обсъдим компромисните изменения. На 9 юли е срока, на 10 юли ще гласуваме. Благодаря. Uh, благодаря. Uh, благодаря за вашата работа и за това, че сте ръководили този процес. и, имаме значителен брой изменения. Ще обсъдим а, въпроса, че някои изменения са по-уместни е, по отношение на докладът на Луи Грех. Това е доклада за АРС. А, а сега докладчиците в сянка. Първо Ханс Питер Майер, докладчик по а, АРС, АРСЕ, това е господин Лепо по ОРСЕ. И след това господин Рошва, госпожа Руле, госпожа Фокс, и които ще говорят по двата доклада едновременно. Започваме с Ханс Питер Майер. Благодаря много, господин председател. Изключително много изменения, които показват колко сериозно подхождаме към темата. Успях да разговарям с докладчика, с представители на комисията и по времето на тази дискусия установихме, че що се отнася до измененията, там където има неясни моменти за много държави членки, в има а, в действие различни системи, които се различават и трябва да бъдат интегрирани. Не е необходимо а, да изобретяваме отново топлата вода трябва да се приемат европейски правила и да се интегрират съществуващите системи, като се отчитат, разбира се, спецификите на а, всяка държава членка. трябва да се избегнат двусмислените формулировки, когато се говори за органа ОРС, и Изпълняваме и характера на решенията, това не означава, че другите органи, които се споменават в текста, взимат също решения. Държавата членка е тази, която трябва да реши на своята територия какви са правомощията на органите, какви са техните компетенции но смятам, че ще се намери решение на тези проблеми. Има някои затруднения в е, от немска страна, е, що се отнася до услугите от общ характер, економически. Всъщност, всяка държава членка, такъв е принципа, решава е, кои услуги имат, представляват общ интерес, кои не стои въпросът с това, кой ще поеме съответните финансови санкции, но това не е свързано с АРС. Конкретно има и смесени договори, но ако става, ако е засегнат обществения интерес, тогава се смята, че възнаграждението се поема от държавата. Това е изискване, което стои пред държавата и няма тогава връзка с регламента за извънсъдебното решаване на споровете. Трябва да се предвиди вероятно двустранно решение при АРСЕ. Държавите членки е, трябва да е, приемат е, това решение. Разбира се, може да се води дълга дискусия по това дали ще се прилага принципа за субсидиарност или не. Но можем да кажем, че всяка държава членка трябва да вземе решение. Ние, разбира се, можем да направим препоръки за освобождаването от отговорност на а, органите по АРСЕ. ни вероятно ще намерим а, а, приемливо решение. А, интегриране на съществуващите системи, независимост, изискване за качество. Това са абсолютни, а, абсолютно наложителни изисквания. Въпросът при системите вътрешно фирмените, този въпрос още не е решен, но важното е да се гарантира независимостта на органите по АРС и спазването на определени критерии за качество. В Германия, например, адвокат на един адвокат трябва да бъде напълно независимост, но може да бъде на заплата в дадено предприятие а предприятието да удостовери писменно, че в рамките на определен дело този адвокат спаза принципа за независимост. Що се отнася до разходите, дали тази система да бъде безплатна или платена, възмезна, невъзмезна, случай на ако загуби е, е, съдебното дело, потребителя плаща. Но може би трябва да се опрем на принципа, че това, е, което безвъзмезден характер, не е толкова страшно, но трябва да се възприеме разумен подход. Ако аз като потребител трябва да платя 30-50 евро, ако заведа дело, поемам този риск, но ако спечеля, си възстановявам средствата. Така или иначе, въпросът с разноските трябва да се вземе предвид. Потребителят ще трябва да поеме този риск, ако реши да възбуди дело или да се обърне към орган по АРС. Може ли да и физическо лице, един потребител да сезира този орган или трябва да е задължително фирма? Това също трябва да се обмисли. А как ще действат нещата на практика, това вече е нещо различно. Е, оператора ще трябва да е, възстанови е, първоначалните плащания, за да се избегнат съдебни дела. Но ако някоя фирма едностранно е, нулира, прекрати договор и не иска да плати съответните санкции, тогава, разбира се, фирмата може да се обърне към орган по АРС и да види такова альтернативно решаване на споровете. Няколко предложения сме направили. Мисля, че те няма да създадат проблем. В общи линии мога да кажа, че Прецизирахме някои аспекти. Може би ще трябва да се откажем от някои допълнения в дух на компромис. По отношение на писмения превод има какво да се направи. Понякога при превода се създават неясноти, но от тези 400 и няколко изменения, които са направени, смятам, че можем да постигнем компромисни предложения по повечето от тях. Но все пак ще е необходимо време за това. А, едната седмица НП а, ще бъдат една част в Финландия, в Букуреш, после идва Страсбург и логически ясно е, че не можем да гласуваме по тези 400 изменения. Може би септември месец по по-малък брой е, изменения можем да гласуваме. Благодаря. Да. И аз имам въпрос по графика. Това ще трябва да се обсъди между докладчика и, и докладчиците в сянка. После координаторите ще огледат тези таблици с сроковете утре след обед и бихте могли да зададете въпроси на тях. Госпожа Гепард от името на господин Репол ще говори по пакета за ОРСЕ. Да, благодаря ви. Помолиха ме да заместя колегата тъй като той трябва да присъства на погребение на негов близък познат и не може да дойде в Брюксел. Сега, по темата за онлайн решаване на потребителски спорове, той изказва благодарност на госпожа Тун, тъй като смята, че тя се е справила отлично На него също така му допада изменение 60-то. Има предложение там, според което всички потребители и подизпълнители следва да могат да се ползват от електронен формат, който е достъпен на всички официални езици на Европейския съюз като цяло процедурата ще се опрости. На него му допада и идеята в 21-во изменение, а именно, че не бива да има такси за този механизъм. Допада му и изменение 57 с срока от 30 дни. Това следва да се заличи. Както виждаме в много области, вашия доклад е доста добър. Той обаче открива проблем при изменение 29-то. Тук възниква въпросът за писмения превод. И по-конкретно, кой носи отговорността за писмения превод, кой ще заплати за тази услуга, не е достатъчно ясно и трябва да се поясни на него не му допада и изменение 86-то. Защото смята, че машинният превод може да доведе до проблеми. Тъй като гражданите не винаги са в състояние да изразят проблема си на достатъчно добър разбираем език, което ще доведе до проблеми с машинния превод. По този проблем следва да поработим допълнително. Господин Репо е внесъл изменение и по въпроса за срока за отговор на подадени жалби. Указания срок е 30 дни. Той смята, че този срок може да създаде проблем, защото да не забравяме, трябва да се събере цялата документация. Това изисква известно време. И по тази причина той желая да се промени този срок. Това са аспектите, които се изтъкват в бележките на моя колега. Като цяло той смята, че е възможно да постигнем отлично сътрудничество, защото множеството от измененията, които вие внасяте, са напълно приемливи. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви. Нека да преминем по-нататък. Господин Рошфорд. Благодаря ви, господин председател. Браво! Наистина, на двамата докладчици. Благодаря им. Наистина, те имат огромна работа пред себе си, пък се вслушват в нашия глас. Ще се опитам да се върна някои от темите, но изобщо не е лесно да се работи с двата текста, въпреки че има общи въпроси за двата. Имаме принцип въпрос. Трябва ли да се ограничи приложното поле на СОРС за потребителите и предприятията? Аз се доближавам до мнението на господин Грек, т.е. това да бъде предоставено за потребителите. Що каза госпожа Тюн, смятам, че би било добре това така да се е, остави трябва да бъде ясно представен инструмент в услуга на потребителя. А предприятията, както казва господин Грек, впрочем, да, знам, че има малки предприятия, не всичките са големи, е, е, но е, би било добре да има альтернативни инструменти за решение на споровете, преки или онлайн – за бизнеса и за потребителите. Поне това е моето предложение. Най-важният въпрос за мен беше подчертан от много от изказалите се е въпроса за посредниците, фирмите. И е, за мен това са най-важните елементи които правя предложение. Трябва да се включи в системата действащите системи в държавите членки, именно тези посредници. И по отношение на всички тези много изменения, френска страна, виждам как ме гледа колегата тук, трябва да гарантираме най-голяма сигурност, така че по действителната независимост е, може би трябва да издигам някаква китайска стена е, между самото предприятие и там, където работи този посредник. Трябва годишна а, е, оценка да се прави от компетентен орган във всяка държава членка по отношение на този независими характер. Той да бъде действително спазван. И така, плувайки между двата текста, нещо, което не е лесно, няма тук пряк контакт с физически посредник, когато става дума за ОРСЕ, Разбирам бележките на госпожа Тюн по посредниците. Не е лесно тези лица да бъдат непрекъснато мобилизирани, така да се каже, или да се отделят от предприятията, но в предложението за изменение се използва друг е, термин. Аз бих предложил да се подчертая, че трябва да има такива посредници, но те да работят само по искане на потребителя, когато има такава потребност. Искам да кажа също така по отношение на ОРС, нещо, което не беше подчертано преди, във връзка с защитата на личните данни. След като такива данни се писват онлайн, те трябва да бъдат защитени. Аз съм по-скоро за идеята да, за специфична платформа, специално предназначена за тази цел, което не пречи пък някои съществуващи сайтове също да се ползват. Но тъй като ние искаме от комисията да даде гаранции за лесния достъп, лесното използване на тези сайтове, подходящ превод и така нататък, но трябва да има специфичен, ясно определен сайт, който да се е, занимава с е, това е, онлайн решаване на споровете. По отношение на упростяването, измененията на господин Фокс се радват на моята симпатия, така да се каже, но трябва да видим как ще бъдат включени в компромисни предложения за изменения. Сега връщам се на първия текст на господин Грек. Разбирам, че добре да се посочи, че когато един потребител желая да премине към альтернативно решаване на потребителски спорове, трябва да се обърне към посредник. Това не е е, винаги е лесно да се премине задължително през е, лице за контакт в предприятието. Но трябва да работим по посока на гъвкавостта, това да не бъде задължително изискване. Посочил съм е, това мое съображение. По отношение на висящите въпроси, които не бяха засегнати, въпросът за прозрачността е изключително важен. Това е труден въпрос. И при АРС трябва да се гарантира такава прозрачност. Сега, по отношение на разходите, нека една малко по-различна гледна точка да ви дам – аз съм за безвъзмезния характер на а, това решаване по отношение на потребителите, но съм съгласен с това, че държавите членки трябва да имат правото да организират както те намерят за удачно тази а, дейност. А, но альтернативната, альтернативното решаване не задължително води до това едната страна да е права, другата не а би следвало да се намерят и компромисни решения. Не е задължително да се казва фирмата е права или потребителят е прав, другият е в грешка. И не е логиката губещия да поема разноските не трябва сляпо да подражаваме на съдебните производства. Е, целта е всъщност е, да намалим е, работата на съдилищата и да се подходи по друг начин на базата на друга култура, търсеща помирение, а не противопоставяне. В общи линии това са според мен съществените елементи. Съгласен съм за изключването на здравеопазването и не економическите дейности, услуги с от общ интерес. Но нека да продължим тази дейност. Смятам, че сме стъпили на верния път. Благодаря. Well, a... Благодаря. Имаме доста време, но не искам да бъда прекалено щедър, защото накрая ще искам да дам думата на комисията. госпожа Руле, знаме, винаги много лаконична и затова с радост и давам думата. Да, ще бъда кратка. Искам да ви обърна внимание върху нещо. Господин Майер е 100% прав трябва да имаме достатъчно време, за да се споразумеем за компромисни предложения за изменения. Защото много от предложенията отразяват опита на отделните страни в тази област. Трябва да се опитаме да уеднаквим процедурите, като разбира се, зачитаме уникалните национални специфики. Мисля, че предложенията на господин Майер и на господин Рош са много важни. Трябва да дефинираме задачата на групата. Мисля, че комисията не ни е дала достатъчно ясни определения по този въпрос. И господин Рошвар е прав. Ще възникне проблем ако позволим да се определя от цената това дали прибягваме до АРС или до съдебно решаване на спора. Потребителите трябва предварително да знаят какви ще бъдат разходите, да могат да изчислят какво ще струва всичко това, преди да решат към каква процедура да пристъпят. Изплащането, възстановяването на разходите е също проблем – И а, когато става дума за превода, за него се безпокои господин Рошфор, искате ли да се включи в системата АРСЕ и системата за подаване на жалби до омбудсмана. А, това е съвсем различна система. Мисля, че няма да е правилно да поступим. Така, благодаря. Сигурен съм, че имате възможност да обсъдите този въпрос помежду си по-късно. Не искам сега това да се превръща в среща на докладчиците в сянка. Очевидно, докладчиците има все още какво да чакат. Господин Фокс чакаше търпеливо, давам му думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Грех за неговите забележки. Радвам се, че той е сред нас в добро здраве. Сега за измененията. Моята цел беше да допринеса нещичко към а, работа, добре свършената работа а, от господин Грех, за да може да решим въпроса бързо по приятелски начин. А, необходимо е а, да а, запазим това, което е в полза на потребители, действа добре. Според мен трябва да ограничим обхвата до отношенията потребител-търговец. Необходимо е да се коригира балансът на силите между потребители и търговеца. Според мен трябва да се ограничим до оплакването на потребители срещу търговеца. Радвам се, че господин Рошфор и господин Грек мислят като мен, че процедурата АРС трябва да бъде безплатна за оплакващия се. Иначе жалбоподателите ще бъдат ограничени. Също така смятам, че дънакоплатеца не трябва да плаща сметката. Необходимо е да се помисли за някакъв начин на финансиране от страна на промиш... от страна на търговските и промишлени организации. А директивата трябва да даде възможност за включване на съществуващи ефективни национални процедури за альтернативно решаване на споровете и очаквам, че ще поработим с господин Грехи по този въпрос. А сега за доклада на госпожа Тун и ОРЕСЕ. Благодаря на госпожа Тун за нейният е, изчерпателен е, подход. Позициите ни са близки по много въпроси и моите изменения се отнасят главно до това да се предотврати опасността от е, заблуждаване на потребителите. Много важно е да се ограничи и тук обхвата на оплаквания от потребителя срещу търговеца. По отношение на онези, които ще подпомагат процедурата ОРС, не мисля, че това е необходимо. По-добре да се разширят функциите на контактните пунктове и самите членки да решат как да ги използват. Потребителите трябва да решат от каква помощ се нуждаят. Необходимо е платформата ОРС да информира само потребителите за това каква АРС е процедура те трябва да използват. И съм готова да, готов да работя с госпожа Тун и с докладчите в Шанка и по този въпрос. Благодаря, господин Фокс. И сега за да затворим кръга, господин Дьом. Благодаря, господин председател. От името на моята група искам най-напред да се извиня на госпожа а, Тун, а, че не можа а, нашия докладчик Сянка да бъде, а, да присъства. А, е, той ми остави документ, който аз няма да чета на гръцки. А, е, и, но ще кажа, че очакваме конструктивна работа с двамата докладчици. Ето моите забележки. Става дума до, за доклада на АРС, по АРС на господин Грек. Искам да благодаря на НП и на господин Ван Декам за плодотворното сътрудничество по този въпрос. Към нас се обърнаха представители на търговца на Дребно в Холандия и двамата стигнахме до заключението, че уреждането, нормативната уредба на търговията на Дребно в момента е достатъчно добра. Функционира една отлична система която не трябва да се отежнява с европейски регламенти. Става дума за подход, който зависи от желанието на участниците в него. Тоест, ние искаме да запазим съществуващата система в Холандия. Ролята на държавата не трябва да е, е, заменя предприятията, а само да улесни техните е, контакти. Искаме значи, да запазим максимална гъвкавост, като поставим ударение върху трансграничните сделки. Ако потребителят иска хармонизиране на тези сделки, това може да стане само ако имаме достатъчно основание да, и възможност да му помогнем. Внесли сме изменения, вие може да се запознаете с тях. И, необходимо е задълбочено да се обсъдят отправните точки, от които изготвяме тези два документа чрез компромисите можем да намерим решение. Не е необходимо, разбира се, да гласуваме по 400 изменения. Необходимо е да стигнем до един разумен брой изменения. Благодаря. Иска ли още някой да се изкаже преди да дам думата на представителите на комисията? Господин Жовен, господин Балдасари, има ли други желаещи? Сега ще помоля двамата записали се за изказване да бъдат съвсем кратки, защото след комисията ще трябва да дам думата и на докладчиците. Благодаря, господин председател. Аз ще се съсредоточа по първия доклад на господин Грек. Това посредничество беше обект на изменения от колеги от мен самия. Това е изключително важна тема е, и наистина в духа на това, което каза господин Мейер, не трябва да разрушаваме това, което действа ефективно. На второ място, преминаването през съответния отдел по въпросите на клиентелата, наистина това може да облегчи взаимоотношенията с потребителя, но да се направи това задължително изискване – е нещо, което трябва много предпазливо да се разглежда по различни причини. Нека да бъдем предпазливи тук. По въпроса за разходите тук също има известно затруднение. Проблем не трябва да има изискване за безвъзмезден характер или губещия да плаща. Не трябва да се пренебрегва философията на този, този процес. Ако не се знаят добре какви са изискванията за един едната или другата страна. Имам и е, за изменение, що се отнася до поемането на разходите за достъп е, и на потребителите, и на съответните е, представители на професиите. Още нещо не са изменения, изменения на докладчика, които аз напълно подкрепям. 34 и 92 по-специално, информиране на потребителя в корпуса на договорите. Това е изключително важно, да се предоставя тази информация. Нека да фигурира тази информация на всички възможни документи, фактури или други документи, е, ако не подкрепим е, е, потребителя в тази сфера, целият проект се обезмисля. Благодаря. Господин Балтасари. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчици за отлично свършената работа. и по-специално господин Грек. Вчера в е, комисия Юри гласувахме по е, становището на колегата Бушой и наистина се постигнаха е, изключително важни компромиси по продължителността на производствата, приложното поле и вътрешно фирмените производства. Постигна се отличен компромис по член 6, който е от изключителната компетентност на комисия Юри. И там се включват и тези въпроси, свързани с критериите, позволяващи да се спазва независимостта възможност за посредничество, за помирение, постигане на споразумения, а не трябва да се получават задължително препоръки от професионалните среди, т.е. постигна се компромисно решение, гарантиращо независимия характер И смятам, че това е решение, което може да се вземе предвид. В противен случай становището на докладчика, е, според е, което само ако се изключват приложното поле е, на директивата, само това гарантира независимия характер – това, според мен, не би било добро решение. Многократно се подчерта практиката и в моята страна, и в други страни на помирително паритетно а, производство с а, равен брой участници и представители на страните и това е практика, която се увенчава с успех. Това показва, че независимостта на тези органи е напълно възможна. Стига да имаме необходимите критерии. Надявам се, че ще постигнем решение по този въпрос. В противен случай много Лошо ще бъде е, посланието, което ще изпратим. Защото вместо е, да изписваме вежди, ще избудем очи. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Знам, че говорите, е, работите също и за правната комисия. И се радваме, че допринасяте и тук. Благодаря на всички за изказванията. Сега ще се обърна към комисията и ще ги приканя за изказване. Госпожа Майна първо ще говори като отговорен директор по тези досиета. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря от името на комисията и ако сбъркам нещо, Кристина е тук до мен и ще ме поправи. На първо място знам, че това е традиция да се прави на този етап. Първо ще благодаря на двамата докладчика, на докладчите Сянка и на техните кабинети за свършената работа. Това не е само формална благодарност. Трябва да кажа, че това е отличен пример за ангажираност от страна на колегите от Европейския парламент и ние приветстваме начина по който те участваха в дискусиите и надяваме се успяхме да бъдем полезни с информацията, която предоставихме. Дебатът днес е обнадеждаващ за нас, защото не виждаме някакъв голям проблем при тези предложения тук в комисията. Напротив, има сближаване на позициите и то в целия политически спектър, представен тук в комисията. Освен това и позициите, които вече са прияти и ще се приемат в съвета и там има сближаване. Би било много жалко, ако това досие се забави допълнително при дискусиите тук в парламента. Господин председател, сигурно си спомняте, че това е едно от 12-те предложения в списъка за единния пазар, които бяха определени за по-рано приемане и това се прие на високо политическо равнище на съвета, а също и на най-високо ниво тук в парламента, които аз посочвам и се позовавам и на една реч на европейски депутат от февруари – в която той приканва парламента бързо да приеме тези предложения. Ето защо приканвам комисията да се придържа към своя график и да гласува двата доклада преди лятната почивка. В своето встъпление искам също така да подчертая принципа за субсидиарност. Много от депутатите тук многократно се връщаха на въпроса за субсидиарността. Това присъства и в мисленето на комисията, и в работата, когато проектирахме това предложение. Ние бихме искали да засилим разнообразието в областта на АРС. Няма стандартни модели тук и ние не желаем да налагаме такива. Това, което ние предлагаме, надяваме се запазва всичко, което е добро и функционира в държавите членки и обхваща всички възможни подходи, като се тръгне от медиацията, през участието на трета независима страна до помирителната процедура, която същото в Италия. Изготвяйки това предложение, ние си давахме сметка за ситуацията в Италия и обратно на казаното от господин Балдазари, ние смятаме, че чрез това предложение адекватно отговаряме на спецификата на италианската ситуация. Първо ще говоря за АРС. Като цяло, ние приемаме много от аспектите, които се засягат в доклада на господин Грек. Първо, по приложното поле. Решеряването на механизма на АРС, така че да обхване и трансграничните спорове. Смятаме, че там, където това съществува, трябва да се запази. Трансграничния аспект. Не бихме искали да допускаме по-нататъчно фрагментиране. Ще го кажа по друг начин ограниченията при трансграничното прилагане ще бъде стъпка назад, ако ги допуснем. Това ще доведе до допълнителна разпокъсаност. Иначе можем да постигнем ключов напредък, защото потребителите трябва да имат тази възможност. Независимо къде се намират, да знаят, че могат да се възползват от механизма за альтернативно решаване на спорове. По същата причина не бихме желали да допуснем изключение, да се изключват определени сектори, отрасли. Разбира се, готови сме да обмислим някои от ситуациите, тук се привежда примера с услугите от общ економически интерес. Смятаме, че по принцип те са изключени от директивата, защото говорим за задължения, които възникват по силата на договор. И ние не смятаме, че такива услуги от общ економически интерес и значение се предоставят по силата на договор между търговец и потребител. Така или иначе, готови сме да дадем пояснение чрез евентуален параграф в преамбюла. По-нататък, относно въпрос за вътрешно фирмените помощници и посредници. Това е а, Френски правен институт предимно. Първоначално с нашето предложение не предвиждахме да включим такива медиатори в предложното поле на АРСЕ. Иначе разбираме опасенията, които се посочват, като например риска от а, а, липса на независимост, но тук опираме и до субсидиарността. Това се споделя от конкретни групи от потребителите Следователно ще трябва да потърсим правни гаранции, които да заложим в текста и ние сме готови да го направим. По-нататък задължението на потребителя първо да се обърне към търговеца преди да предприеме а, производство чрез а, АРС. Тук отново опираме до субсидиарността. Не бихме искали да залагаме норма в а, директивата, чрез която да нарушим иначе добре работещите схеми за АРСЕ. Какво можем да направим? Приемаме принципа, че във всички случаи първо потребителят трябва да се обърне към търговеца и да изрази своята жалба, оплакване. Това е в интерес и на самия потребител, надявайки се бързо да се реши проблема. Това можем да го поясним отново в преамбюла. Другият начин, по който можем да действаме, е чрез разпоредбата на член 5. Това е засегнато и в общото споразумение на съвета. Чрез процедурните правила, тогава, когато компетентният орган за РСЕ има своите процедурни правила, да го предвиди но иначе не бихме искали да го залагаме като универсална обща норма за всички АРС е механизми. Там, където това се прилага и работи по силата национални схеми, ние можем да го приемем. Във връзка с информацията. Много съм доволна от изказването на господин Джован. Смятаме, че това е основна част на предложението ни и от него ще зависи и успеха на директивата. Искаме всеки потребител добре да разбира, че когато си купуват е, стоки и услуги и се натъкват на проблеми, те винаги разполагат с е, този е, лесен за ползване механизъм за решаване на проблема. Те ще могат да се обърнат към търговеца и да кажат, моля да решите проблема и в случай, че не го направите, аз е, добре знам, че разполагам с е, този механизъм. Преди да се пристъпи към е, съдебно дело, потребителя разполага с този вариант. Но за да може всичко това да се случи, трябва да заложим добри разпоредби за информацията, която се предоставя и не смятаме, че с такива разпоредби утежняваме административното бреме. Относно разноските, стигам отново до субсидиарността. Има различни схеми в отделните държави членки за разноските. При някои схеми нещата са безплатни, но тук нещата зависят от финансирането. Както и вие казвате, финансирането трябва да се остави в ръцете на националната традиция и потребностите в определен сектор – Значи принципът е да е безплатно или при много ниски разноски за потребителя. Но като се отчита и националната правна система. По принципа за губещата страна плаща разноските. Тук разбирам господин Рашфорд и Жаван. Този принцип е част от а, а, правната процедура. Механизмът РСЕ не е пълноправна част от правната съдебната система. Тук говорим за друга логика, за друг подход. Значи, често пъти ще е много трудно да се определи коя е печелившата, коя е губещата страна. Относно независимостта, безпристрастност, законосъобразност и свобода, мисля, че тук се очертава пълен консенсус сред вас. Сега Минавам на онлайн решаването на потребителски спорове. Доклада на госпожа Тун. Ние подкрепяме изискването, което поставя докладчика относно яснотата, прозрачността от гледна точка на потребителя и фирмата. Всичко, което ние можем да направим, за да упростим нещата, така че механизма да се разбира лесно, да се прилага лесно, ние сме готови да го направим. Например, по отделните роли на лицата за контакт, посредниците, медиаторите. Вероятно, можем да упростим тези разпоредби, за да комбинираме тези роли и в крайна сметка да улесним потребителя в ползването на тези фигури. Въпросът за превода. Трябва да се водим от разбирането, че трябва да е лесно за ползване за потребителя. Така ще проектираме платформата, че потребителят лесно да стига до необходимата функция. Няма съмнение, преводът е от голямо значение. Нашите разговори с докладчика ще се опитаме да отстояваме разбирането, че машинният превод е полезен в определени случаи. Той има своите ограничения, а ние искаме да гарантираме възможността за контакт между хората, чрез което да се преодолее недоразбирането понякога, което проистича от това, че говорим различни езици, но недоразбиране проистича и от културните различия. Ето защо бихме искали да имаме едно лице, можем да го наречем помощник, фалиситатор, който да е готов да се ангажира с подпомагане на процеса по решаване на проблема. Иначе не сме съгласни с докладчика по едно конкретно нещо, а именно платформата ОРСЕ да е изключително достъпна на портала а, Вашата Европа. Това го обсъдихме с колегите от дирекция Вътрешен пазар. И като цяло в комисията поддържаме схващането, че това едва ли е най-добрият начин да се изгради тази платформа. Вашата Европа е информационен портал и ще трябва с няколко натискания на мишката да се стигне до функцията ОРСЕ. Може би ще предпочетем нещо като Solvit, като самостоятелен портал или чрез препращане, чрез електронни връзки. И най-вече ще трябва да може директно да се стига до платформата чрез сайта на търговеца, от който потребителя си купува стоки и услуги. Относно сроковете, смятаме, че тези 30 дни са добър срок, макар и амбициозен. Можем да се стремим към него, но отново и по това сме готови да проявим гъвкавост. И необходимостта да се защитават личните данни. Разбира се, съгласни сме. Това е от съществено значение. И тук сме в тясно сътрудничество с комисаря, който отговаря за защитата на личните данни. Предполагам, изчерпах въпросите. Председателя, да, обхванахте всичко и много ви благодаря. Почти 12.30 е и бих искал да дам възможност на двамата докладчика да направят своето обобщение и после ще чуем господин Грек. Благодаря. Благодаря за вашите забележки, благодаря за вашия принос. Ние разглеждаме различни области. Отношенията потребител-търговец-търговец-потребител е първото, на което обръщаме внимание. Ако а, а Ресе ни даде възможност да решаваме проблемите на жалбите на търговец към потребителя, не трябва да изключваме от обхвата. Трябва да се зачита спецификата на националните органи. Господин Рошфор се съмняваше в ползата от служителите за улесняване на процедурата. Става дума за хората, които вече са на работа като съветници. Защото самата дума улесняващо лице или фасилитейта на английски е така много обща. Когато става дума за защита на данните, вашите забележки са включени в моят доклад или поне в последният му вариант. Спомена се 30-дневният срок. Аз е, е препоръчвам препоръчам 90-дневен срок за разрешаване на споровете. Това се предвижда и в АРСЕ, в докладът на господин Грех. Мисля, че е, за ОРС и АРС трябва да се възприемат еднакви срокове. Последният въпрос е достъпността за портала. Говориме за достъпността на информацията, единни пунктове за информация. Това са модни понятия. Информацията за АРС може да бъде достъпна от всякъде. Нямаме намерение АРС да се, до него да се стига само чрез е, европейския портал. Но той трябва да се има предвид, тъй като там се съдържа информация за под, е, правата на потребителите, за е, механизмите на ОРС и така нататък. Тоест, АРС и ОРС трябва да бъдат видими и включени в един и същи портал. Както потребителите, потребителите трябва да знаят във всеки момент до къде е стигнала работата и към кого трябва да се обърнат. Така че не бих искала да имаме отделни портали, а да имаме целеви връзки, които да водят към АРС и ОРС. Това ще подпомогне европейските граждани, като направи нещата по-ясни за тях. И накрая, времето, което се отделя за нашата работа. Разбира се, искаме и се процедурата да бъде по-бърза, но когато става дума за машинния превод, трябва да кажа, че за сега това решение не е разглеждано. Не знам дали то ще даде възможност за ускоряване на работата. И накрая го и грех. Аз ще бъда много кратък, господин председател, защото нямаме много време on what it works. We're not trying to destroy what is already. Не се опитваме в никакъв случай да разрушим това, което работи. Така че аз съм готов да приема компромиси по редица въпроси а, и да, от, да се отчетем това, което е постигнато в отделните страни членки. Второто, което бе споменато, което според мен е важно, това е въпросът а, за даване на предимство на помиряването, а не на конфронтацията. И затова мисля, че там, където става дума за езикови проблеми, ще намерим възможното решение, ще се споразумеем с повечето от страните. Ако става дума за други принципи, когато става дума за информацията, несъмнено тя е много важна. И по този въпрос едва ли ще съм готов да отстъпвам. Но когато става дума за отношенията между търговец, потребител, че потребителят трябва първо да се обърне към търговеца, мисля, че това вече е споменато в нашия преамбюл. И мисля, че това е достатъчно. Достатъчно ясно показва какви са нашите намерения. Не искаме в никакъв случай вече да задължаваме потребителя най-напред да се обръща към търговеца. Но, господин председател, мисля, че нямаме основни е, различия. Ако моите колеги, докладчите в Сянка, смятат, че имат нужда от повече време, за да стигнат до по-добри компромиси, което ще доведе до по-добро законодателно предложение, готови сме да разгледаме и тази възможност. Благодаря. Благодаря на всички. Радвам се, че имахме достатъчно време да обсъдим тези важни въпроси. Благодаря на преводачите, които останаха с нас и след работното си време. Ще продължим да обсъждаме тези въпроси на 9 юли. Ще обсъдим компромисите и изменения. Разбира се, компромисите на клачещите в сянка ще се срещнат, също за да обсъдят въпросите. Аз лично мисля, че трябва да се опитаме да се придържаме към приятия график, доколкото е възможно. Всичко това, разбира се, ще зависи от това, доколко бързо ще е, напредне работата по постигане на компромис. Добре е да можем да гласуваме на 10 юли. Ако ще правите промени, правете ги колкото може по-бързо. Това, разбира се, зависи от докладчиците. Благодаря на госпожа Майна и на госпожа Руси. От 3 часа ще разгледаме доклада на господин Рошфор за програма потребители за периода 2014-2020 и а, а, ще се видим отново в 3 часа. Благодаря.